Uh, good morning, colleagues. Уважаеми колеги, добро утро и приятели. Бих искал да започна нашето заседание, тъй като дневният ред е доста напрегнат. И сега ще произнеса монолога на председателя, докато чакаме и други хора да се присъединят към нас. Предлагам първо да приемем дневния ред. Всички ли са съгласни с проекта на дневния ред? Да, добре. Приема се. Ще имаме само една промяна. Ще имаме обсъждане за годишния отчет за човешките права след съобщенията. Това се прави по оба на заместник-председателя, госпожа Дрейкене. Бих искала най-късно да е 45 да започнем изслушването за Юго-Источна Азия, защото имаме също така и изслушване за Китай, което е насрочено да започне от 11 часа. Втора точка – одобрение на протоколите на предходните заседания 26 и 27 април, 10 май, 2 и 3 юни. Има ли възражения? Не, приемат се. 10 май 2-3 юни, да, и трите протокола се приемат. Трето съобщение на председателя. Бих искала, докато сте в лятна почивка, да помислите за това, кой ще бъде следващия лауреат на наградата Сахаров. Предложенията трябва да бъдат направени до 22 септември, до 6 часа след обед. Както вие знаете, излъчването на кандидатите може да се извършва от политически групи или от групи съставени поне от 40 депутати. Предложенията се изпращат на секретарията на подкомисията по човешки права. Следващият етап, след като са представени кандидатурите, е 5 октомври, когато на съвместно заседание с Комисията по развитие, Комисията по външни отношения и нашата подкомисия ще представим кандидатурите и гласуването за трите окончателни кандидатури ще се състои също така на съвместно заседание на 12 октомври. Надявам се, че когато се върнете от лятната почивка, ще предложите много добри идеи и кандидатури. Днес е 15 юли и тази дата е важна, защото миналата година този парламент започна своя мандат, но също така на този ден научихме за убийството на Наталия Естемирова. Мисля, че всички бяхме потресени до такава степен, че това повлия и върху определенето на победителя на град от наградата Сахаров миналата година. Достойно е за съжаление, че до сега не са предявени обвинения за нейното убийство. Същевременно организацията Мемориал продължава да бъде подложена на тормоз от руските власти – президентът е. президентът Медведев е, излезе с изявление по този въпрос. Също така за Русия. Може би сте отбелязали, че в понеделник, 12 юли, Московски съд осъди Андрей Ерофеев и директора на музея Сахаров на глоба в размер съответно 150 и 200 хиляди рубли поради изложбата Забранено изкуство 2006. Прокуратурата заяви, че Самодуров и Ерофеев организираха тази изложба, като са използвали религиозни символи по начин, по който те оскърбяваха достоинството на християните и на другите вероисповедания, а също така са използвали религиозни символи, така че да разпалват връжда. Нашата... Нашето посещение в Москва беше важно за нас. За нас е важно Ерофеев и Самодуров да обжалват решението на съда. Много се радвам на факта, че председателят на съвместния парламентарен комитет е Европейския парламент Дума и излезе с официално изявление по този въпрос. Той посочи, че неговата цел е да се срещне с двамата творци, когато след, следващия път той ще посети Москва. Бих искала да ви кажа, че след като беше взето решение за разширена Европа в тази подкомисия. Трима души от нашата комисия оти... ще отидат в Беслан, в Южна Русия, за да участват в церемониите по възпоменание на жертвите на обсадата и операцията по освобождаването на заложници. Е, това ще бъдем аз, госпожа Андрекина и господин Белмер, така че тримата ние ще посетим Беслан и ще се срещнем с много неправителствени организации и други организации в Беслан. Това ще бъде около 1 септември. Бих искала да ви съобщя също, че след официалното откриване на мрежата Сахаров от президента Петрин през 2005 година, бюрото одобри документ за условията за дейност на тази мрежа. Решението е мрежата да се занимава по-специално с публикуване на съвместни изявления и срещи между делегации на Европейския парламент и лауреатите на Радата Сахаров в страните на лауреатите. Също така ще насърчава участието на лауреатите в изявите на ЕПЕ ще се организират също така и лекции в големи университетите, и нататък. Мрежата ще се съпредседател, от председателя на Европейския парламент и последния лауреат на наградата Сахаров. Сега за Шри-Ланка. Много внимателно следим какво се случва там, що се отнася до човешките права. От 1 юли тази година Европейската комисия реши да прекрати преференциите по системата общи, обща система за преференции плюс за Шри-Ланка. Правителството не показа своето желание да се съобрази с 15-те условия, свързани с човешки права, поставени от Европейския съюз и поиска стъпките да бъдат удължени с още 6 месеца за Сирия. С голямо съжаление научихме миналата седмица, че господин Хайтам Алмай, правозащитник и адвокат, беше осъден от Сирийския военен съд на 4 юли на 3 години лишаване от свобода. Причината е разпространяване на неверни новини, които отслават духа на нацията мисля, че трябва да изразим нашето дълбоко съжаление от това събитие, от тази присъда. Това е наистина много достойно за съжаление. Господин Алмалхи е 79 годишен и смятам, че трябва да направим всичко, за да привлечем повече внимание на международната общност към този случай. Много е вероятно неговите адвокати да обжалват решението на съда. Обикновено, както и в други случаи, ние изискваме, докато той е в затвора, сирийските власти да гарантират необходимите условия за него, както и достъп до лекарска помощ. Надяваме се, че сирийските власти ще намерят интелигентен начин да прекратят предсрочно неговото прибиваване в затвора, което наистина е издевателство на правосъдието. За Египет. Обсъждането на човешките права с Египет е част от нашата дейност по европейската политика за добросъседство. Обаче след представенето на Морта Ала Алахрам, египетски вестник, на 22 май публикува статия, която отправя нападки към Европейско-средиземноморската мрежа и други неправителствени организации, представени в Брюксел, които критикуват ситуацията в Египет. Много е жалко, че че един официоз в Египет отправя нападки към неправителствени организации, които се занимават с абсолютно легитимна дейност. Миналата седмица Европейския парламент прие три резолюции по успешната процедура. Първо по ситуацията в Киргизстан. Ние призовахме временното правителство да извърши безпристрастно и надлежно разследване за причините на насилието в Киргизстан с възможна помощ от международната общност, ако се сметне за необходимо. Също така помолихме хуманитарната реакция от страна на Европейския съюз да се провожда с дейности по стабилизиране на ситуацията и предотвратяване на ново насилие. Тъй като ситуацията застрашава стабилността на Таджикистан и Узбекистан. Втората резолюция беше по Северна Корея. В своята резолюция Европейския парламент изрази своето дълбоко съжаление за ужасяващите условия с човешките права в Северна Корея. Това беше пряка последица от важно изслушване, което имахме в нашата подкомисия преди няколко месеца. В резолюцията, в частност, се призовава държавите членки да подкрепят резолюцията на Общото събрание на ООН, в което се изисква престъпленият срещу човечество, извършени в Северна Корея, да бъдат предмет на международ на юрисдикция, включително задържане без основания и изпращане политически затворници в, извинете, дисиденти в политич... затвори за политически затворници. Европейският съюз също така е призван да назначи специален представител за Северна Корея. Третата резолюция беше за Зимбабве. Парламентът прие тази резолюция, особено що се отнася до Фарахт Макубо, правозащитник, който открито говореше за въпиющи нарушения на човешките права в диамантените мини. Той беше осъден на 12 юли и освен това той ще бъде също така осъден по други обвинения. Тоест ситуацията е доста сходна с това, което се случва в Сирия. Най-вероятно ще има съдебно дело срещу него в следващите месеци и Европейския парламент много внимателно ще следи какво се случва там, защото той е борец за човешките права и трябва да бъде защитаван. Важна новина за нас е, че правителството на Куба наскоро освободи голям брой политически затворници. Затворниците и техните семейства бяха изпратени в изгнание в Испания – Единият от затворниците е съпруг на участничка в движението Дами в бяло, които също са лауреат на наградата Сахаров. Председателят Бузек призова кубинските власти да позволят свобода на словото. Имаше обмен на мнение на, за ситуация с човешките права в Куба и междувременно службата на председателя Бузик и други органи ще поддържат контакти с организацията Дамите в бяло и ще обмислим дали не би било добре да поканим представителите на организация да посетят парламента в Страсбург и да получат лично наградата. Мисля си, че това беше, колеги, защото в противен случай ще надхвърлим времето ни. А да, още нещо. Тук що ми дадоха писмо на от главния прокурор на Международен наказателен съд. Вие си спомните, че той беше тук преди няколко месеца. Той изразява своята благодарност за нашите контакти с него и също така привлича нашето внимание към решението на Международния наказателен съд във връзка с решението за Албашир, президента на Судан. Той каза, че беше издадена втора заповед за арест за президент Албашир по три обвинения, свързани с геноцид. Главният прокурор, господин Морено Кампо, изразява надежда, че тъй като геноцидът е най- сериозното престъпление по международното наказателно право, то ние трябва да подпомогнем опитите за това да бъде господин Албашир изправен пред съда. I I can... Така че, сега можем да преминем към точка 6. Това е първия обмен на мнение, макар и кратък, по годишния доклада за ситуацията с човешките права през 2010 година. Докладчик от парламента е заместник-председател на под комисията госпожа Ане Кине. И може би си спомняте, че върховният представител Баруна Сащен на пленарно заседание през юли представи този доклад пред парламента. Много от вас участваха в дебата. И спомняте си, че се обсъждаха три важни въпроса. Докладът за правозащитниците и наша, нашите резолюции по регламента за производство и търговия на инструменти за изтезания. Бих искала да цитирам баронеса Аштън. Тя каза в своето изказване, че тя възнамерява да преразгледа цялата стратегия на Европейския съюз за човешките права и да започне консултации за разработване на нова стратегия в областта на човешките права тази година. Смятам, че това е много добра възможност за нашата подкомисия, чрез нашия докладчик и да дадем насоки на комисията за това каква трябва да бъде тази нова стратегия. Нека да дам думата сега на докладчика госпожа Никине. Благодаря, ще говоря на литовски. Europos parlamentas pradeda rengti metinę ataskaitą, savo metinę. Европейският парламент започва подготовка на по годишния си доклад за политиката на Европейския съюз в правозащитната сфера. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и политиката на сигурността направи свое представяне на доклада за действията на Европейския съюз по отношение на демокрацията и защитата правата на човека по света. Нашия доклад ще включва по-голям срок 1 юли до 31 юли 2009 година Докладът и подготовката отварят една възможност да, да се анализира положението в правата на човека и този анализ ще бъде структурен. Това ще се окаже един много полезен инструмент не само за изготвяне на политиката на Европейския съюз в тази сфера, но и ще бъде един пример за това как външната и вътрешната политика могат да бъдат съчетани в сферата на защита на правата на човека и демокрацията. Та, какъв е контекстът, в който ще бъде изготвен този доклад? Периода на доклада съвпада с неочакваната економическа финансова криза. Събитията от 11 септември започнаха един период на борба с тероризма. Та контекста на този доклад би трябвало да бъде економическата и финансова криза. Бързо развиващи се економики като Индия, Китай, Бразилия, които сега са част от глобалния елит, не са добри примери за защита правата на човека. Когато вземаме решения, свързани с развитие, с права на човека, с економика, правата на човека, извинете, често биват забравени. Освен на економическите проблеми, не бива да подценяваме и въздействието на климатичните изменения – може да ви изглежда парадоксално, но климатичните изменения оказват огромно влияние върху защитата правата на човека. В случая не говоря само за най-уязвимите групи, като автохтонното население в развиващите се страни, но и в други страни по целия свят. Да, в този много интересен контекст Европейския съюз се оказва изправен пред едно важно предизвикателство. Трябва да може да говори постоянно и систематично по отношение на своите а, безпокойства, свързани с правозащитна дейност и нарушаване правата на човека на трети страни. правата на човека би трябва да бъдат оптимизирани и да влязат като мотив във всички други външни политики на Европейския съюз, като търговия, економическа политика и така нататък, когато се водят преговори с трети страни за такива споразумения. Още един важен фактор, когато говорим за контекста на този доклад, е и Лисабонския договор, който влезе в сила през декември 2009 година. Този договор въвежда много нови моменти по отношение на външната политика. Основната цел там е да се засили приноса на политиките на Европейския съюз и да се посочат конкретни а, цели. Какво имам предвид под принос и ценности? А, мога да цитирам всички ценности, като зачитане правата на човека, демокрация, прозрачност, права, защита правата на малцинствата, а, и така нататък. Ето това са принципите, които трябва да послужат за основа за външната дейност на Европейския съюз. Те трябва да се превърнат в стълбовете на такъв вид външна дейност. Още нещо изключително важно, което трябва да бъде споменато сега при това, при този момент на становище по годишния доклад е въвеждането и учредяването на Европейската служба за външни действия, където се говори за сигурност, за търговия, за външна дейност, дипломация, хуманитарна помощ, международни преговори. Комбинацията от всички тези политики ще отвори една възможност Европейския съюз да има по-силен глас, по-ясен глас в своите дебати с държави партньорки и международни организации. Няма сега тук да навлизам в подробности, защото нямам и достатъчно време. Що се отнася до общите процедури, това е един значим аспект. Когато говорим за мястото на правата на човека в контекста на външната политика и външните действия, всичко това е изключително важно. Смятам, че в този годишен доклад ние би трябвало да обсъдим инструментите за защита правата на човека, с които разполагаме. А, указанията, например, и не на последно място, те показват каква е политиката на Европейския съюз, що се отнася до правата на човека. Освен това, международното хуманитарно право, използвам английския термин, след това диалогът и консултацията, втори инструмент по отношение на правата на човека. Трети елемент инструмента за демокрация и права на човека. IDHR и Третата комисия на Общото събрание, правата, е, съвета за права на човека, извинете, на ООН, и би трябвало в е, отделен раздел да говорим за конкретни нарушения правата на човека в конкретни страни. Не мисля, че трябва да се ръководим от принципа на позоваване на конкретни имена, за да а, се скараме някому, но трябва да се посочат тези нарушения правата на човека. Сега, в този сфера основен проблем за нас е смъртното наказание. И ние трябва да обърнем достатъчно време на този въпрос. Освен това трябва да говорим за свободата на вероисповеданията, за състоянието, в което се намират правозащитници по света. Имам един доклад, който изготви нашия председател. Културни права, права на вероисповеданията и така нататък. Да, списъкът, който тук споменавам, не е изчерпателен. И в процеса на изготвяне на доклада предполагам, че ще ни хрумнат и други идеи. Очаквам да работим заедно с всички колеги, политически групи, неправителствени организации. И ще бъда много благодарна, ако, колеги, вие излезете с конкретни коментари по този доклад в този първи обмен. Благодаря ви, госпожо Кейни. Сена утена текijänä, Йокава. Аз смятам, че трябва да имаме предвид въздейства на всички инструменти, свързани с човешките права и да ги анализираме. Може да дадем и стратегически отговори в доклада, който ще бъде прият от парламента, за да може да се разбере и да се види по какъв начин би изглеждала една такава стратегия. Също и сред неправителствени организации беше обсъдена тази стратегия. Госпожа Декайзер е ръководител на работната група. Обсъжда се външния и вътрешния аспект на човешките права. Този въпрос е разгледан и от Белгийското председателство, и от страна на Европейската комисия. Важно е а, да има повече заинтересовани страни при обсъждането на тази тема, свързана с човешките права. И така, разполагаме с 15 минути за една дискусия. Има ли някой, който иска да вземе думата, да даде предложение? А, госпожа Лохбилер. Course... Благодаря. Трудно е да се коментира, защото докладът е огромен. New to add what you have already said. In remembering... Но трябва, според мен, да кажа някои неща. Преди няколко месеца прочетах първия доклад или поне неговата първа версия. И там много ми хареса това, че се говореше, че е необходимо да има по-добро сцепление между дневния ред, свързан с правата на човека във вътрешен и външен план. След това обаче, разглеждайки отделните глави, установих, че е, тази идея не е навсякъде е записана, когато се говори за права на човека. Например, тайните полети на ЦРУ за превозване на затворници. И на второ място Казахте, че контекстът на този доклад е финансовата криза и нейното въздействие върху правата на човека и ще го засегнете в доклада. Може би е по-добре, е хубаво да запишем, че трябва да се говори повече и да се защитават економически, социални и културни права и какво означават тези права. Е, мисля, че в работата си, не само в този доклад, не говорим достатъчно по този въпрос. Kiitos Rova Билер. Nyt olisi mahdollisuus vielä käyttää. Благодаря ви, госпожо Лохбилер. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Моля. Е, И аз искам да споделя своето становище. Докладът е много интересен. Радвам се, че този доклад в сравнение с предходни се занимава повече с инструментите, с които разполагаме и ефикасността на тези инструменти. Често говорим за възвишени идеи, опитваме се да защитаваме правата на човека, а отделяме изключително малко време, за да отговорим на въпроса какви са необходими, извинете, какви са инструментите, с които разполагаме на практика, за да го направим. Това много ми харесва. Харесва ми, че се прави оценка на ефикасността на тези инструменти. Не зная дали ще бъде възможно да включите тази идея, но бих искал да предложа следното. Нашите доклади описват ситуацията. Питам се дали в заключенията не бихме могли да обърнем повече внимание на тенденциите, които забелязваме. Къде нещата върват на зле, къде нещата са се стабилизирали и къде има подобрение. Защото, ако сравняваме докладите си всяка година, бихме могли да излезем с заключение по отношение на това какви тенденции могат да се забележат. Onko vielä puheenvuoroja? Е, Haluaisin lisätä ehkä kommentin. Благодаря ви. Може би бих направила един коментар. Докладчика също спомена тази тема. Важно е по какъв начин ще разгледаме външния и вътрешния аспект на политиката на Европейския съюз, свързана с защита на човешките права. Може би тази тема трябва да бъде обсъдена и с комисията Либе. Тези две, два аспекта трябва да бъдат обединени. Може би а, не е нужно да има два докладчика, един по външния аспект, един по вътрешния аспект. Но какво има да дискутираме по външния аспект? Според мен, двата аспекта трябва да бъдат обединени. Ако тази идея ви харесва през есента, а, може а, да проведем дискусия в пленарна зала по тези два аспекта. Може да поканим и съответния комисар да присъства на тази дискусия. Ако искаме да обединим тези два аспекта, както вече споменах. Това беше просто една идея, която исках да споделя с вас. Една идея, която всъщност беше първо предложена от заместник председателя Венкам. Може това да се наложи като една тенденция. Но тенденцията, която се очертава тук, че свободното мнение се криминализира. Дадоха ни примери, може би има и добри примери за за тези тенденции. Ето, сега давам думата на докладчика. Е, ачу, ачу висем с колегом, с колегам с Пони Искам да благодаря на всички колеги, на колегата Лохбилер и на колегата Поземка, както и на госпожа председателя за всички идеи и бележки. Мисля, че те са приемливи Хареса ми това предложение да разгледам политиките за защита правата на човека и във вътрешен план, и във външен план – Това могат да бъдат два доклада, които да бъдат паралелно разгледани от парламента и ще даде една възможност за сравнение. На мен идеята ми се струва приемлива, не знае какво мислят колегите, ще говорим в комисията по външни работи по този въпрос. Обаче си мисля, че не трябва да прилагаме двойни стандарти трябва е, да имаме едни и същи изисквания към всички, и нези, които са в Европейския съюз, и нези, които са извън него. Още един въпрос. Как да се измери ситуацията, свързана с правата на човека? Какви да бъдат показателите за измерване? Европейския парламент многократно се обърна към съвета и Европейската комисия да установят такива критерии, такива показатели. За сега обаче с неуспех. Надявам се този доклад да ни даде възможност наистина да отбележим някакъв напредък тази година. Отново искам да кажа, че с удоволствие ще изслушам всички идеи и предложения, които имате. Ще направя всичко възможно да подготвя един доклад, който да отразява по най-добър начин не само собствените ми становища, не само страна, самата политическа партия, но и тези на Европейския парламент по отношение на ситуацията с правата на човека по света. Надявам се днес да можем да заложим датите за предложенията и всичките други. Е, todellakin palataan lopuksi sitten näihin päivämääriin ja aikarajoihin, mutta sitten... И така. Колегата Ронски иска да каже нещо относно сроковете. Тарю там, ка вице ponia vicepirmininkė ir ponia pirmininkė, dėl išvien... Бих искал да подкрепя идеята на заместник-председателя за това да не прилагаме двойни стандарти, когато става дума за човешки права. Виждаме тревожни тенденции в рамките на Европейския съюз, особено що се отнася до нападките срещу печата и медиите като цяло. Виждаме тревожни тенденции, когато се злоупотребяват правата свързани с здравето, включително и психичното здраве. По този начин, ако искаме нашата репутация да стане чиста, трябва да избягваме двойните стандарти. Благодаря ви. Благодаря ви, колега Донскинс. Относно срока, нещата изглежда по последния начин. до доклада ще бъде разгледан на 30 октомври. Втората дискусия ще бъде проведена на 25 и 26 октомври. Извинявайте, първо беше 30 септември, след това октомври поправя се председателя. На 9 ноември в Комисията по външни работи ще бъде гласуван доклад и след това ще бъде внесен в пленарна зала. Смятам, че всички сме на едно мнение, че поне два пъти в годината трябва да се а, провежда такова пленарно заседание, което се концентрира изрично върху човешките права. Всички а, също са на едно мнение по отношение и на наградата Сахаров. Може би тези неща могат да бъдат обединени. Добре е, ако и върховният представител присъства на тези заседания. Парламента, разбира се, се дискутира и ще се дискутира все по-често по проблемите, свързани с човешките права. На 7 октомври е последния срок за внасяне на измененията. И така, уважаеми колеги, уважаеми гости. Сега преминаваме към една много интересна тема. Това е обмяна на мнение, свързана с ситуацията на човешките права в Юго-Источна Азия. Това е точка 5 от дневния ред. Дискутираме за човешките права в Виетнам, Лаос, Камбоджа и и Тайланд. Искаме да е, разберем каква е ситуацията е, там. Разбира се, по-късно можем да се върнем към основните точки. Съвсем сърдечно искам да приветствам тук нашите гости от Виетнам. Тибатна е будистка общност. Те са забранени в Виетнам. Добре дошли. Европейския парламент се концентрира и а, следи проблемите и конфликтите, свързани с а, човешките права в тези държави. А, също законодателство, е свързано с сигурността в Тайланд свободата на а, религиозното изповедание в а, Камбоджа. Това е голям проблем в тази страна. и е, има голяма опасност за сигурността на много хора в а, тези държави. Международният наказателен съд установява, че постепенно и и настъпателно все повече а, се задълбочават а, проблемите в Камбоджа. А, по отношение на а, Тайланд, а, там се говори а, за проблемите с а, монасите там. Софи Ричардсън е сред нас. Искам да я приветствам още веднъж. В, а, с нея последния път обсъждахме тази тема в Вашингтон, когато бяхме там с делегацията. Доктор Ричардсън е, е експерт в Human Rights Watch. Добре дошли. ние с нетърпение очакваме това, което ще ни кажете. Нямаме много време, нямаме много време, затова вие получавате 10 минути за вашето представяне. минути. Thank you very much. Много ви благодаря на от комисията за поканата. Благодаря на парламента за неговото внимание към ситуацията. Искрено ви благодарим за резолюцията за Северна Корея, нещо, което е много важно. Ще се постара за 10 минути да хвана и 4 страни. По Камбоджа, основата ни за загриженост за вземане на земи физически нападения, използване на наказателно-правни санкции, свързани с клевета в медиите, налагане на нови ограничения срещу мирни протести, нарушаване на правата на бежанците и лицата, търсещи убежище. Ще се постарая да се концентрирам върху някои теми. Бях помолена да говоря конкретно за правосъдието срещу представители на режима на червените хмели. Последният пример е освобождаване от или по-скоро недопускане до съдебния процес на адвоката на господин Дой, който е бил началник на концентрационен лагер по време на червените хмели. Президентът Фонсен каза, че едва ли ще бъде разширен. Смятаме, че международната система и международната общност могат да помогнат само ако продължи да се отнася изключително критично. Няма смисъл да се предоставят средства за реформи и проекти, ако те не се контролират изключително отблизо. Сега за защитата на бежанците в Камбоджа. Ние Знаем, че има насилствена репатриация на беженците в страни като Китай, Виетнам и други, къде те са застрашени от лишавна свобода и мъчения. Това, че изобщо не се разглеждат молбите за предоставено обежище, е нарушение на съответните конвенции на ООН. Освен това, беженците се подлагат на унизително отношение, не им се предоставят елементарни условия за пребиваване, което също е в нарушение на международното право. Не се предоставят необходимите процедурни метки за защита. А по този начин Камбоджа не изпълнява своите задължения като страна по Конвенцията на ОНЕ за защита на бежанците. Върховният комисар на ОНЕ по бежанците задължително трябва да извърши необходимите действия, свързани с неговите правомощия по защита на бежанците. Не може да се остави този въпрос само на властите на Камбоджа. Съвсем набързо за Лаос. Председателят може да не и имаме повече време, защото наистина вашата задача е практически невъзможна. Ще ви дам повече време. Благодаря ви за това, че <laughs> зачитате моите човешки права. В едно много широко изявление, правителството на Лаоса наложи сериозни ограничения на свободата на сдружаване, свободата на словото и други свободи. Вие ме помолихте да говоря за бежанците от етническата група Хмонг. Тук говорим за а, хора от етническата група Хмонг, които имат всички права на беженци според стандартите на ООН. 4200 хмонг не са допуснати от тайландските власти в има също така една друга група, от около 200 представителя на Хмонг които бяха изпратени в лаз. И ние също да очакваме, че ще има проблеми и с защита на техните човешки права. Също така в Тайланд имаше сериозни случаи нарушаване на човешки права, особено в случаите на прилагане на насилие срещу етническата група Хмонг. От декември повечето тези хора – бяха принудително преселени. Унези, е, които знаят лаоски, моля да ме извинят за лошото произношение. Uh, no quite... Те живеят в условия, в които няма електроенергия, няма водоснабдяване и канализация. Те съобщава се за тормоз от страна на местното население и също така от страна на властите местната общност се противопоставя на връщането на бежанците. Тъй като този регион е доста далечен, не се допускат представители на пресата, дори въпреки че им е трудно да достигнат този регион. Ние се стремим да полагам всички усилия да следим как се развива ситуацията. Също така групата е подложена комендантския час – тъй като някои хора бяха успели да избягат от лагера. От декември правителството на Лаос каза, че ще позволи на хората от групата Хмонг да напуснат лагеря, да се заселят, обаче до сега друга ден, но това до сега не е станало. Също така тайландското правителство се ангажира с това да разреши международната общност да посети лагер на място. Посещенията обаче на този лагер бяха много силно ограничени. Ние говорихме с членовете на Сената на САЩ, които току-що посетиха Лаос. Те се опитаха да посетят лагер, но не получиха достъп. По този начин не може да се общува с Кай Хмонг и унези, които не принадлежат към тази етническа група. Две трети от хората от е, групата Хмонг, не принадлежащи към по-голямата етническа група Кай, е, живеят в ужасяващи стандарти. Върховният комисар по беженците на ОНЕ отбелязва това. Е, проблемът беше отнесен до Банкок, но правителството отказва отказва да издава разрешителни за връщане на онези представители на етническата група Хмонг, които са напуснали Тайланд и са отишли в Лаос, но сега искат да се върнат. Необходимо е да има по-голям достъп на международни хуманитарни организации, включително Червения кръст – Важно е да се прекрати всякакъв турмоз срещу тази етническа група. Необходимо е да се прекрати комендантския час спрямо тези, които прибиват в лагера. И необходимо е да се предостави необходимия достъп на представители на Върховния комисар на ОНЕ по и е, чуждестранните посолства. Ние предлагаме правителството на Тайланд да издаде необходимите разрешителни за напускане, така че тези, които желаят да напуснат, да могат да го направят. И в никакъв случай не трябва да се продължава Турмоз. Искам да поставя въпроса за това, че има много сериозни проблеми с отношението към бежанците в Тайланд и в Лаос. Ние сме особено загрижени от 3-месечното удължаване на извънредното положение, което обхваща Банкок и 18 други провинции в Тайланд. Правителството постави условия и крайни срокове за връщане към нормалното състояние. Извънредното положение означава, че са суспендирани основните човешки права и свободи, гарантирани от Конституцията на Тайланд – правителството на Тайланд изтъква като аргумент, че трябва да се запази живота на нацията, което е правно изискване за въвеждане на извънредно положение. Няма информация за лицата задържани, без да им се предявят обявинения. Също така няма достатъчни защитни мерки срещу насилие на онези, които са задържани. Също така необходимо е да се прекрати цензурата. След безредиците се, са били отправени призиви да се извърши разследване спрямо действията на всички страни, които са участвали в насилие, независимо от тяхната принадлежност, включително това се отнася и до червените ризи и от Обединения фронт за демокрация. Софи. Може да говорите и малко по-бавно, каза председателката. Също така получаваме тревожни съобщения, че журналисти и доброволци, лекари и медицински сестри са били подложени тормоз от страна на силите за сигурност. Граничните войски се използват за задържане на протестиращите. До сега не получаваме информация за точния брой на задържаните лица или считаме на това, което ни казват семействата и правозащитни организации. Имаме препоръки към правителството, именно незабавно да предоставим информация за това колко хора са били задържани според акта за въвеждане на извънредното положение. Също така да съобщи къде те се намерят и също така да се гарантират надлежни условия за тези, които са задържани, включително и достъп до адвокати. Необходимо е да се разследват всички нарушения, които са извършени след април. Ние много се радваме, че високо уважавани лица участват в този процес, като известни правозащитници и адвокати. Също време ние сме загрижени от това, че след като Обединения фронт за демокрация не подкрепя работата на Комисията по разследване, ние не сме сигурни, че дейността на тази комисия ще доведе до разрешаване на проблемите и ще изпълни своите задачи. Искаме незабавно да бъдат прекратени всички ограничения на свободите и правата. Извънредното положение продължава в Южен Тайланд от 2005 година. Всички тези ограничения са част от всекидневния живот в Южен Тайланд. Правителството обосновава това, че то се стреми да потисне сепаратистските бунтовници, но Human Rights Watch документира много случаи на сериозни нарушения, извършени от страна на силите за сигурност. Това включва отвличане, а също така смърт, насилствена смърт на задържаните лица. В провинцията Патани армията задържа много хора и се изразява загриженост за това, че военните могат да използват мъчения и други незаконни методи срещу задържаните лица след като беше убит Ян Кампасен. Имало и също и случаи на хора, които са били, които са починали в резултат от мъчения, извършвани от въоръжените сили. Генералът, който е командващ главния щаб, обеща, че няма да има намеса на въоръжените сили е сили в задържане на хора. Обаче получаваме съобщение за, за това, че въоръжените сили продължават да задържат лица и да извършват и да ги малтретират. Това особено въжи за военната кампания през 2007-2008 година. Ситуацията в Южен и Тайланд може да се прекрати само ако се прекъсне цикъла на безнаказаност. Не може да се позволи хората да убиват един друг и да остават безнаказани за това. Правителството има възможност да коригира тази ситуация, ако има желание. По въпроса на мигрантите и бежанците, които създават около 6% от БВП на Тайланд, т.е. това е една голяма общност, в началото на тази година нашата организация издаде подробен доклад за насилието срещу 800 хиляди мигранти, работници, които идват от Камбоджа, Вьетнам и Лаос. Те често съобщават за това, че те са били бити, съобщава се за сексуално насилие, за това, че са били отдавани и изгарени живи, с цел да бъдат принудени да напуснат страната всички мигранти, работници в Тайланда в момента са принудени да се регистрират или да напуснат страната. Обаче това за тях означава, че те ще бъдат изпратени в страни, в които има жестоки режими. Ние смятаме, че процесът на проверка на документи на мигрантите работници трябва да се прекрати и нези, които се опасяват от това, че ще бъдат подложени на преследване в своите страни, трябва да имат възможност да се обърнат към съответните международни организации. Тайландското правителство трябва да работи специални представител на ОНЕ с цел да се промени законодателството, политиката, свързани с мигрантите. В ООН има съвет по човешките права и ние бихме искали той да настоява Тайланд да спазва международните стандарти. И последно за Виетнам. Ние смятаме, че в навечерието на партийния конгрес на Комунистическата партия правителството започна още повече да потиска всяко несъгласие, да потиска критичните гласове и да прави още по-стрикни ограниченията, като засилва тормоза срещу религиозните дейци, защитници на човешките права и юристите, които се занимават с човешки права. 2000 вебсайта и блога са били закрити. Беше конфискувана църковна собственост на католическата църква, защото католическите свещеници са критикували правителството правителството продължава да потиска независимите синдикати, правозащитните групи, религиозни организации и опозиционни политически партии. В тази ситуация на, став... на все по-жестоки политически репресии се хвърлят затвора и се измъчват хора, които критикуват правителството. Това е масово явление. Ние знаем, че политически затворници и религиозни дейци, които също са политически затворници, съдържани в камери без никакъв достъп до външния свят, е в единични кили и са подлагани на мъчения и малтретирани. Нарушават всички демократични свободи. Що се отнася до религиозни свободи, те са особено засегнати. Ние смятаме, че ситуацията продължава да се влушава, защото правителството на Виетнам продължава да настоява, че свободата на вероисповедание трябва да се регламентира от правителството. Правителството продължава да преследва религиозните лидери и хората, които е, искат да изповядат своята религия. Законът изисква религиозните групи да се регистрират и да бъдат наблюдавани от правителствени органи. Много религиозни групи и религиозни активисти се подлагат на тормоз, арест и включително и домашен арест. Нараства насилието и броя на сблъсъците – е, извършва се насилие срещу будистки монаси и монахини. Те са били изхвърлени от будистки манастир от полицията и църковната собственост е била конфискована. А някои от протестиращите са били убити. Аз бих искал да добавя няколко конкретни случая, за да не говоря прекалено обобщено. Един от конкретните случаи е свързан с един буддийски монах през 2005-2006 година. 12 монаси са били арестувани и са били хвърлени в затвор по обвинение в нарушение на обществения ред. Това беше така, защото те извършваха мирен протест в защита на своята религия. Те видяха, че техните оплаквания не намират никакъв отлик сред властите, те се самозапалиха. На 6 август 2005 година двама будистки монаси също направих опит за самозапалване. Те успяха да оцелят, но дори и на погребението на монасите, които са загинали, властите са използвали силни строи вода и сълзотворен газ, за да разпръснат процесията, погребалната процесия. Предполагам, че знаете случая с отец Ван Ли, който е в затвор поради религиозни политически причини. Той защитаваше човешките права, религиозните права и той от 77 година е в затвора и от 15 години затвор. Той продължава да е в затвора. И е, тъй като му бяха предявени нови обвинения в антиправителствена пропаганда. Той беше освободен за кратко от затвора по медицински причини с условие незабавно да се върне в затвора, след като бъде извършил необходимото лечение. Получаваме документи за масови мъчения на политически затворници. Миналата година отец Ван Ли трябваше да се върне отново в затвора. Много е важно Европейския парламент да постави този въпрос сега и да поиска той да бъде освободен от затвора. Надяваме се, че по този начин той ще бъде спасен от е, още мъчения. Ние бихме искали да видим много активна подкрепа за правозащитниците във Виетнам. Важно е не само да обръщаме внимание на индивидуалните случаи, но също така трябва да изискаме да се спазват свободата на словото, свободата на сдружаването и другите свободи. Е необходимо е да не се допуска да има политически затворници. Въпросът на човешките права не се свежда до дейността само на неправителствените организации. Европейският парламент също трябва да изрази своята загриженост важно е да бъдат поискани много ясни, свързани с времеви ограничения или скани срокове, ангажименти. Необходимо е да бъде променен наказателния кодекс на Виетнам, който криминализира мирните протести, например. Виетнам трябва да прекрати ограничаването на ползват на интернет. И много е важно да бъде изпратен специален докладчик по човешките права в Виетнам, за да може да се направи анализ на ситуацията с човешките права в Виетнам. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Ричардсън. Това беше много информация, която ни предоставихте и то за кратко време. Сега имаме възможност да чуем а, какво е мнението на посланиците на тези четири държави. Господин Манавапат, а, който е посланник на Тайланд, ще имате възможност да кажете вашата позиция свързана с защита на човешките права, на основните права и сигурността в вашата държава. Моля, имате думата. Мадам Чайперсен, members of the subcommittee, ladies and gentlemen. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на пет комисията, дами и господа, благодаря ви за тази възможност да дам а, информация за последните политически събития в Тайланд. Резолюцията на Тайланд на Европейския парламент, както трите изявления на баронеса Катрин Аштън, са доказателство за приятелството на Европейския съюз, както и конструктивния му подход към Тайланд. Миналата година и пък и последните няколко години нашата демокрация бе подложена на голямо изпитание. Правителството би трябвало да защитава конституционните права на протестиращите на свобода на изразяването, като от друга страна би трябвало също така да поддържа закона и, и обществения ред, когато има протести. Това го, това го правихме всеки път с. и всеки път, когато имаше убити, това беше наистина ужасяващо. Ситуацията в Тайланд сега се връща към нормалното състояние, макар че се предприемат и необходими мерки, за да няма повече насилие. Тъй като съм ограничен във времето, ще се опитам да очертая само някои точки. В самото начало подходът на правителството, за да се справи с протестиращите, беше да се избягва всякаква конфронтация, да се избягва насилието и да се позволи на всички страни да упражняват своите права, своите свободи, съобразно с Конституцията средата на март тази година имаше отново протести, които започнаха мирно, призоваваше се за разпускане на парламента. След 10 април обаче стана ясно, че тези протести вече не са мирни. Група от инфилтратори бяха използвали е, смъртоносни бойни оръжия срещу полицията и срещу невинни хора. Съответно, тяха да бъдат предприяти необходимите мерки за възстановяване на обществения ред и окупацията от, протестанти, от протестиращите на бизнес района пречеше на нормалната търговска дейност, както и на работата на консулствата. Министър-председателя предложи създаването на независима комисия, която две седмици преди 19 май 2010 година, когато имаше кръвопролитие, да установи ситуацията. Един изключително уважаван немски адвокат бе назначен като председател на тази комисия за установяване на фактите. И той заяви, че ще се срещне с част от лидерите на протестиращите, за да чуе техните становища. В тази комисия са включени различни професори, политици, журналисти и психиатри. В своята работа господин Канит даде гаранции, че неговата комисия ще защитава основните принципи на независимостта, честността, прозрачността и морала. Неговия мандат ще се основава на търсенето на истина, предотвратяването на конфликти и изцеляването на нанесените рани. Целта на комисията е да приключи своята работа за две години, като ние ще информираме обществеността за напредъка. Идеята е те също да могат да окажат своето въздействие върху работата на комисията и местните и чуждестранните медии се надявам да ни помогнат, тъй като те не участваха в конфликта и могат да ни помогнат по отношение на фактите. Що се отнася до сътрудничеството с медиите, ние искаме установяването на тези факти да включва и експерти. За това ще има една възможност да се използват част от списъците на ООН е от експерти, макар че това задължително не означава участие на ООН е в работата на тази комисия. Освен това, Националната комисия за защита правата на човека и Националната комисия за борба с корупцията, които са независими органи, създадени по силата на нашата Конституция, също ще водят свои независими разследвания. Министър-председателят многократно заяви, че правителството ще даде пълно сътрудничество и ще понесе отговорност за своите действия. Правителството също, също така напълно разбира безпокойството на е, свързано с Тайланд и а, е, извареното положение и неговото въздействие върху сите правата на човека. Но този указ за извънредно положение се среща често като начин за овладяване на положението, дори в демократични страни. На базата на оценка на състоянието до момента ще се прецени и в момента е преценено, че този указ е необходим, е, като е с, а, неговата сфера на действие е намалена. А, нашия кабинет а, отхвърли действието на този а, указ в 6 провинции. Това стана през на 6 юли а, тази година. Но за определени райони то бе запазен включая Банкок, там хората по никакъв начин не забелязват тези брожения. Сега искам да кажа нещо и за нашата политика за правата на човека. Извинявайте, господин посланник, казва председателката, но може би ще трябва да сбиете малко доклада си, защото инак ще имам проблеми. Няма да мога да дам на колегите ви от други страни. Така че, ако може съвсем сбито да се изкажете, Разбира се, че много ни интересува това, което се случва в Тайланд и ще, го изслу... ще изчетем текста. Минаха пет минути. Да, да, да, зная, така че, казва оратора, ще участвам в дискусията. Благодаря. Господин послани, казва председателката, много сте щедър, много ви благодаря за това. Сега искам да се върна към останалите представители госпожа Фанфти Ким Ай и господин Вутун Ан Хай, представляващи Виетнам, има думата. И вие имате 5 минути. Е Госпожо председател, уважаеми членове на подкомисията, дами и господа, правителството на Виетнам напълно разбира нуждата, изразен от един доклад, записан, изписан от Европейския съюз, свързан с страните от АСЕАН и Югоизточна Азия по отношение на различията и състоянието на в Виетнам. Смятам, че понякога има зловедно представяне на фактите, които се случват в нашата страна. Все пак благодаря ви за това, че ме поканихте на този обмен на становища. Той дава една възможност да представим на членовете на подкомисията информация от първа ръка за Виетнам. Госпожо представител, извинете, председател, искам да посоча част от нашите постижения последните няколко месеца. Всички знаем, че има економическа и финансова криза, но нашата економика продължава да се възстановява, като расте с 5,8% последните 6 месеца на 2009 и 6,5 до 7% първите 6 месеца на 2010 година. Над 300 000 работни места бяха създадени. На седмата сесия на 12-то Народно събрание на Виетнам – бяха прияти 12 проекта за закони, които се превърнаха в закони, като закон за хората с увреждания, за осиновяванията, за опазване на околната среда и други. Що се отнася до вероисповеданията, различни дейности се провеждат цялата сред... страна. Например, католическата църква организира церемонии с участие на десетки, стотици католици, както и представители на Ватикана – Големите будистки церемонии също се организират в страната от 27 юли до 2 август 2010. Тази година будистите Шанхай ще бъдат домакини на срещата на върха на будистите през ноември в а, нашата столица. През май, май извинете, 2010 година ще се направи национален конгрес на всички етнически мълцинства. Над 3000 представители ще, извинете, участваха, защото вече се проведе. Уважаеми членове на комисията. Ние наистина съжаляваме, че информацията, която ви се предоставя за това, което се случва в правата на човека и посредством специалните докладчици на ОНЕ се предоставят от а, индивиди или организации, които винаги предоставят невярна информация, които си скалъпват е, едни а, доклади, които са против нашата страна. Ще ви дам пример. Бе дадена неточна информация и цитирам Виетнам отказа да отго... изпълни част от препоръките, що се отнася до препоръки от ООН. Миналата година. Ние представихме своя доклад за правата на човека пред ООН и Виетнам бе похвален за своите усилия и постижения защита правата на човека. Постигнахме 120 извинете, получихме 123 препоръки и почти 100 приехме. Над 75% от препоръките бяха приети от нас, Както виждате, това е много висок процент от препоръки, които сме приели. Някои държави членки на Европейския съюз, например, приемат само 40-50% от препоръките на ОНЕ, а ние много повече. Това показва, че ние сме много сериозни в нашите усилия да подобрим правата на човека. Имаме конкретен план за прилагане на тези препоръки. Например, Поканили сме шестима експерти и докладчици да посетят Виетнам миналата седмица. Тази седмица ще има един друг експерт по малцинствени въпроси, който ще дойде. Други експерти, свързани с правата на човека и бедността, ще дойдат пък през август. Продължаваме диалог за правата на човека с много страни, като например САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Норвегия и Европейския съюз. Участваме в Междуправителствената комисия на АСЕАН за правата на човека. Дори сме председател на тази комисия през 2010 година. Достъпа до интернет и свободата на медиите са гарантирани в Виетнам и хората могат да изразяват а, своите становища. Защото медиите в крайна сметка контролират прилагането на политиките и законите от държавните власти. Особено тези, които са свързани с правата на човека. Доклада на Европейски съюз заявява, че ние в момента много силно развиваме и КТ. Ние водим а, класацията за достъп до интернет с толкова свободна преса и достъп до интернет, ние можем да кажем, че не се блокират при нас а, нито интернет, нито свободата на медиите. Ние сме многоетническа страна. Имаме 25 000 места за извършване на религиозни обреди през май 2009 година господин Майкъл Луис Кромати, заместник председател, извинете, заместник секретар на Комисията по вероисповеданията в САЩ, ни посети и той каза, че свята на вероисповеданията в Виетнам се е разширила значително. Провеждат се много дейности, има все повече места за, религиозно, а, за религиозни обреди във Виетнам. Госпожо послани, казва председателката, трябва да ви прекъсна. Не, не, имам едно изречение само. Едно. Така че информацията, е, че Виетнам извършва репресии върху свободата на вероисповеданията и свободата на изразяване не е точна. Госпожо председател, взаимоотношенията между нас и Европейския съюз се развиват положително. Надяваме се, че честият диалог и обмен на становище по правата на човека трябва да включва всички институции, за да няма недоразбирания, за да, има, да няма погрешно разбрани а, факти. Госпожо посланник, ако смятате, че сме, че сме получили погрешна информация и иск, ние винаги ще сме готови да коригираме тази информация, ако официално ни изпратите данни. Но имаме много безпокоителни доклади, свързани с водата на религиозното изповедание при вас. Имаше много критики към вашето правителство за нелегитимни действия и за неприемливо поведение по международните стандарти. Ще се върнем на тези въпроси в дебата и така сега с удоволствие ще дам думата на посланика на Камбоджа, господин Нацкакао. Пет минути. Мистер Сакал, да Заповядайте, господин Сакай. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията по човешките права, дами и господа, бих искал да направя някои общи бележки, свързани с човешките права в Камбоджа. Камбоджа е една плуралистична демократична страна демокрацията и човешките права изцяло се гарантират от Конституцията от 1993 година. Конституцията признава свободата на словото и други основ, основни права. Конституцията гарантира демокрацията и от 1993 година Камбоджа направи значителен напредък. Има над хиляда организации над гражданското общество, има свободни синдикати и всички те работят в нашата страна. Има поне 11 организации за човешки права, представени са също така институции, като Върховния комисарят на ОНЕ за бъжанците. В към вече излез много вестници, изписания. Има 40 радиуса, танци, 18 телевизионни канала. Освен това, хората в Камбоджа могат да слушат гласа на Америка, имат достъп до CNN и други телевизионни и радиостанции. Що се отнася до информацията, дезинформацията, то ние действаме в съответствие с международното право, а също така и с законодателството въведено под егидата на представителството на ООН в Камбоджа. Накратко, госпожо председател, искам да посоча, че във всяко демократично общество върховенството на закона е основен принцип. Хората са защитени. Защитени са техните човешки права. Свободата на словото не е нещо абсолютно. И законите, например, не разрешават постоянни протестни акции. Така че ние смятаме, че принципите на демокрацията и свободите трябва да се подчиняват на принципа на върховенството на закона. Поземленият закон действа в Камбоджа от 2001 година и има закон за правото на недвижимата собственост и собственост на земята. И също така има специален закон за разрешаване на поземлените спорове. През 2006 година беше създаден има специална политика за конс за предоставяне на земя на бедните хора и хора, които нямат земя. Над 4000 хектара земя са били предоставени по тази инициатива. Но в Камбоджа има хора, които заемат земя, която ни принадлежи или незаконно използват площи, които са или улици, или тържища. Ние не можем да допуснем хората да вземат незаконно обществена земя. Госпожо председател, благодаря ви от все сърце и бих искал да ви информирам, че бяхме посетени от специални докладчици. Съвсем наскоро специален докладчик на, О, на Европейския съюз посети Камбоджа. И той се срещна с високопоставени длъжности лица от правителството и за гражданското общество. Благодаря ви. Thank you, ambassador. Благодаря ви, господин посланник. Сега с удоволствие давам думата на господин Тименш от името на Европейската комисия. Той ще сподели основните наблюдения от страна на Европейската комисия, свързани с човешките права в разграждането на страни. Заповядайте, господин Тиманс. Uh, Госпожо председател, много ви благодаря, че ми давате думата. Бих искал да направя няколко по-общи бележки за човешките права в юго източна Азия. Ако ми позволите, след това ще дам думата на моите колеги, които ще говорят по-конкретно. Извинете на моя колега, който ще говори по-конкретно за страните, които разглеждаме. Като цяло бих казал, че е много важно да сме наясно, че имаме двустранни структури с редица страни, по-специално с Виетнам, Камбоджа и Лаос. И човешките права се обсъждат редовно в тези структури. Смятам, че също така е важно в този контекст да помним, че наскоро с да. Обединената азиатска организация по човешки права в момента работи пълноценно. Наскоро се проведе заседание в Виетнам под Виетнамско председателство и беше прият петгодишен план за работа. От страна на комисията ние поддържаме контакт с секретарията на тази организация, за да гарантираме това, че можем да намерим пътища за за контакти и сътрудничество с тази Организация по човешките права към АСИАН. Това е важна дейност за нас. Също така като цяло смятам, че трябва да се каже, че във всички тези страни има проблеми, за които говореше по-подробно госпожа София Ричардсън. Но смятам, че проблемите с младсинствата са актуални за всички тези страни, както и проблемите с бежанците и мигрантите. Трафикът е сериозно предизвикателство, особено що се отнася до правата на жените и децата. Има в различна степен ограничения на свободата на словото и свободата на медиите – но ситуацията доста се различава в зависимост от конкретната страна. Има проблеми свързани с свободата на словото, но отново тук смятам, че ситуацията трябва да се разглежда по диференциран начин в зависимост от конкретната страна. Освен това, има проблеми в сферата на економически, социални и културни права, особено ако разгледаме ситуацията в образованието или здравеопазването. Те не винаги постигат необходимите по международните стандарти нива. Има общи проблеми, свързани, свързани с функционирането на съдебната система. В тези страни нямаме впечатлението, че съдебната система е толкова независима, колкото би трябвало да бъде не винаги се гарантира надлежен процес. При съдебни дела срещу правозащитници или политически активисти или хора, които в крайна сметка са изправени пред съда. И накрая бих казал, че има проблеми във всичките страни и тези проблеми са свързани с, с възможността на гражданското общество да функционира. Има сериозен натиск върху гражданското общество и ние съжаляваме за това. Съжаляваме за това, че неправителствените организации, други организации на гражданското общество не могат да работят така открито и свободно, както би трябвало. Ние ще продължим да призоваваме всички страни, които обсъждаме, за това да приобщават повече към политическия живот гражданското общество. Това е необходимо за устойчивото развитие на въпросните страни. И това развитие включва економическото и политическо развитие. Освен това има проблеми, свързани с демократичното функциониране, с провеждане на демократични избори. Тук сме имали възможности в случая с Камбоджа. Няколко пъти да наблюдаваме изборите по покана на правителството. Бяха изготвени доклади, които те бяха до някъде критични, отбелязват и напредъка, но в другите страни или изобщо не се провеждат избори, или изборите не са демократични. В Тайланд ние наблюдаваме, че след скоршните събития се запазва извънредното положение. В 80 провинции в Банкок има ограничения на демократичните права на гражданите. Така че ситуацията не е еднородна. И сега ще помоля да се изкаже Филип Анманс, който е заместник ръководител модел по Юго-Источна Азия. Председателят, моля да бъдете кратък. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко първо исках, бих искал да подчертая, че като цяло се присъединяваме към това, което беше а, казано относно човешките права в Юго-Источна Азия, относно контрола върху медиите, нарушаване на човешките права, упражняване на мобинг – това а, въобще не а, принадлежи към реформите, които трябваше да бъдат а, проведени в Юго-Источна Азия. Диалога между Европейския съюз и Виетнам относно човешките права, тяхното спазване. През месец май беше проведена тази среща. Трябва да има откритост при този а, диалог. А, имаше посещение на специален пратеник на ООН за защита на правата на човека. На 2 септември септември, тогава националният празник на Виетнам, е обявена амнистия на затворници. Ние очакваме ам, каква ще е реакцията на правителството и дали някои от задържаните ще могат да се възползват от тази амнистия. амнистия. Ситуацията на човешките права във Виетнам се обсъжда с премиера той ще дойде на 2 октомври в Брюксел по случай срещата на върха. В Виетнам се провеждат преговори и ние ясно заявихме на властите там, че е невъзможно без ясни клаузи за човешките права, за правата на упражняване на а, труд. В момента има напрежение в Виетнам. Това може би е свързано с а, а, конференцията на Комунистическата партия там. През септември ще има посещение на парламентарната делегация. Бих искал да ги насърча съвсем открито да засегнат тези въпроси относно Лаос. Съществува голяма загриженост, тъй като има ам, ограничаване свободата, изразяването на мнение. Има проблем с монасите. Тези проблеми трябва да бъдат обсъдени с властите в Лаос на следващото заседание, което ще се проведе в края на годината. Сега давам думата на колегата, която отговаря за Камбоджа и Тайланд. Моля, слушайте микрофона по-близо до вас. Благодаря, госпожо председател. Относно Камбоджа. Искам да ви кажа, че провеждаме един интензивен диалог по отношение на всичко, което е свързано с човешките права. Началото на септември организираме семинар за защитници на човешките права. Също провеждаме общ диалог с работната група. Това ще се случи през октомври. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с упражняване, права, упражняване на човешките права. Ние подкрепяме Трибунала за защита на човешките права. Беше спомената и корупцията във връзка с този трибунал. Ние проверихме този въпрос съвместно с ООН и изглежда, че този проблем вече е решен и ние сме доволни. Във връзка с защита на човешките права. Държавите изготвят периодични доклади, препоръките а, се изпълняват и ще има последваща проверка. През март във Виетнам и а, Камбоджа имаше посещения. Възоснова основа на тях беше изготвен и доклад. А, Правителството призна, че има затруднения, както по отношение на свободата на словото. Ние работим съвместно с правителството и с гражданското общество в Камбоджа, което наистина е много активно. Има повече от хиляда неправителствени организации в страната. Е, те са основани след падането от власт на червените кмери. Това тяхното основаване допринесло е, за установяване на демокрацията в е, тази държава. Събитията в, през април и май наистина бяха много трагични. Бяха изказани мнения относно тези събития и тяхната връзка с нарушаване на човешките права. Трябва да насърчаваме демократичния процес в страната, трябва да продължи конструктивния диалог не само с региона, но и с опозиционните сили. правителството а, изказа желание а, за насърчаване на човешките права. А, това е сред приоритетите на тайландското правителство. Тайланд е член на съвета за сигурност на ОНЕ и ние се надяваме, че Тайланд ще предприеме необходимите мерки въз основа на своята програма и най-вече мерки свързани с, с свободата на словото и ам, въпросите свързани с обявяване на извънредни положения, а, ситуации. А, още един кратък ам, коментар, свързан с бежанците от малцинството Хмонг. По какъв начин а, са върнати тези бежанци в родината си? те нямаше възможност те да бъдат посещавани в беженския лагер. Беженския лагер в Бирма, по отношение, по отношение на него се опитваме да намерим дългосрочно решение с тайландското правителство. Така че този беженски лагер а, да не бъде подпомаган а, повече. Надяваме се, че а, всички мерки ще доведат до едно устойчиво, по-нататъчно устойчиво развитие. Благодаря. Благодаря на тримата представители на Европейската комисия. Както виждаме, Европейската комисия обръща сериозно внимание на човешките права в взаимоотношенията между Европейския съюз и тези страни. Чухме за много полезни инициативи. Сега Давам думата на вас, колеги, да задавате въпроси, да изказвате мнение. Първо, госпожа Килнинс. Мерси, мадам ла президент. Euh, Благодаря, госпожо председател. Няма да се концентрирам върху определен случай. А, аз се съмнявам много в информацията, която ни беше предоставена от представителката на Камбоджанското посолство. в Франция всички знаят случая с един млад студент, който следваше. Ето тук виждате всички говорят за това. Този студент е завърши своето висше образование а, е, като инженер и можеше съвсем спокойно а, да си намери работа във Франция, но той реши да се върне в Виетнам, за да използва своите а, познания а, в собствената си родина. А, той се присъединил към един а, блогер – този а, блок а, принадлежи към младите виетнамци, за нас, които насърчават демокрацията. Той беше арестуван и беше затворен а, заради обвинения, че иска да свали правителството. А, за какво говорим а, тук? А, аз. А, произхождам от а, един регион, където още 1982 година беше прията делегация. Беше създадено едно а, много плодотворно партньорство. Ние също посещавахме многократно Виетнам, срещахме се с, с хора на изкуството, университетски преподаватели. И ние си сътрудничим с а, цялата държава. Ние обичаме тази държава и не сме ам, а, не сме против тази държава, не и мислим лошото, но защо това момче е арестувано заради нещо а, такова. Това не е, е изолиран случай. Има много млади виетнамци, които са завършили образование си в чужбина, връщат се в родината си, защото искат да допринесат за развитието на своята държава. Това исках да споделя. Благодаря. Наистина ние сме шокирани от информация в подобни присъди и Госпожо посланник, искам да ви уверя, че госпожа Кил Нилсън е много добре за запознат. Случай господин Танек. Благодаря, госпожо председател. Аз отдавна критикувам насилието и нарушението на човешките права в Китай и други страни с аутен Китай, извинете, и бруталните диктатури в Лаос, Вьетнам и Камбоджа. Аз поддържам контакти с диаспората. Два пъти пред предлагах Тангванду за Нобелова награда за мира. Той е дисидент, който е от Виетнам, който 30 години в затвора. Е, също така съм заклеймявал бруталното насилие срещу буддийските монаси, конфискацията от страна на държавата на имуществото на католическата църква и обединената буддийска църква. В Лаос ние знаем за страданията на етническата група Хмонг, и разбира се, знаем, че те са били жертви на мъчения и дори убийства без съд и присъда. Отново призовава правителството на Тайланд да не депортира бежанците от групата Хмонг, които живеят в ужасяващи условия, които ще е, бъдат е, подложени на затвора, ако се върнат в Лаос. Лаос е една изолирана комунистическа диктатура, в която в затвора има много хора, които са протестирали срещу правителството, включително участниците в студентското протестно движение. Не съм толкова добре запознат с ситуация в Камбоджа. Разбира се, приветствам това, че започна дейността на смесения съд, който ще разглежда делата на участниците в режима на червените кхмери. За съжаление имаше дълго един климат на безнаказаност в продължение десетилетия, може би поради корупция в правителството. И разбира се, след толкова дълго време много е трудно да се намерят доказателства, за да бъдат изправни пред съда някои от тези масови убийства, масови убийци. И разбира се, ние знаем, че Камбоджа подписа редица конвенции, включително и конвенцията срещу меченията. Аз отдавна се интересувам от регион, както и много колеги. Ние ще продължим да оказваме натиск за това ситуацията в тези страни да бъде подобрена. Благодаря ви за тази информация, господин Танък. Сега бих искал да помоля госпожа Лох Билер да вземе думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички, които предоставиха толкова много информация. Така че едва ли имам какво да добавя. Само две идеи, може би две предложения за ситуацията във Вьетнам. Колегата Кил Нилсен даде някои примери. Посланникът каза, че има подобряване и опити за подобряване на ситуацията с човешките права. Мисля, че по време на националния празник на 2 септември министра на обществената сигурност каза, че ще бъдат освободени 25 или 30 хиляди затворници, които подлежат на амнистия, но доколкото аз знам от те правителствени организации, амнистията няма да хване политическите затворници. Тоест хора като студента, за когото говориш, госпожа Кил Нилсен, също така монаси, блогери, а също така и синдикални дейци. Смятам, че председателя Бузък може да изпрати писмо, защото амнистията ще се състои на 2 септември, така че преди това, преди тази масова амнистия, председателя Бузък следва да отправи писмо с молба да бъдат амнистирани и политически затворници. Това е първата ми препоръка към нашата подкомисия и към председателя Бузък. Освен това, през септември мисля, че ще имаме две заседания в пленарни заседания в Страсбург. Мисля си, че бихме могли да опишем някои от най-бруталните нарушения на човешките права и да ги включим в резолюции. Аз ще установя контакт с другите политически групи, но ние можем да средоточим върху подготвяне на резолюция по спешната процедура за бежанците Хмонг. Защото това случи през декември, но докладът, който чухме, посочва, че никой не може да посети тези лагери, те са абсолютно изолирани, тези хора живеят в изолация и определено това подлежи на спешна процедура. Благодаря ви, председателя, благодаря ви също за препоръките към парламента, които отправихте. Също така изслушахме господин Тиманс от Европейската комисия, който също говореше за амнистията и евентуалното освобождаване на затворници, включително и политически затворници на Националния ден на Виетнам. 2 септември. Гомес. Госпожа Гомес, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Аз бих искала да подкрепя предложението на госпожа Кил Нилсън. Искам да подкрепя казаното от нея. Ние наистина сме загрижени от ситуацията с човешките права в Видна. Камбоджа, Лаос и Видна. Всъщност това отразява нашата любов към хората от региона. И аз самата съм живяла в този регион, живяла съм в Индонезия, много съм пътувала из целия регион. Аз се възхищавам от хората, които живеят в този регион. Аз наистина ги обичам. Те са много трудолюбиви хора. Те са много инициативни. Те са много цивилизовани. И наистина е много пократително да виждаме, че в Индонезия има напредък в резултат от демокрацията, която беше установена след падението на Сухарто през 1998 година. Обаче не виждаме подобен напредък в други страни. И това е свързано с режимите, които властват с тези страни. В случая с Тайланд ние виждаме един друг вид проблеми. И като човек, който много сериозно се отнася към ангажиментите, които ние сме поели тук в Европа още преди няколко десетилетия, след като приключи Вьетнамската война. Аз се възхищавам от хората във Вьетнам и много съжалявам за жестоките репресии, на които тези хора са подложени, а те определено не заслужават това. Made, by... И бих искала да подкрепя също така предложението на госпожа Лох Билер. За това председателят Бузек да изпрати писмо по повод на националния празник на Виетнам. Благодаря и смятам, че трябва да приемем също резолюции. Благодаря ви. Смятам, че госпожа Гомес изрази чувствата на всички нас, защото наистина е, ние с голямо уважение се отнасям към културата, към хората от региона. Разбира се, малко изкуствено да обединям всички тези четири страни. Но така или иначе, това е един географски регион, който е важна част от Азия. Виждам, че госпожа Вержи Астил иска да вземе думата.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 е малко странно, дори изкуствено, да поклащаме пръст на тези четири страни, където положението е различно и не може да обвиняваме една повече от друга. Това, което трябва да направим е да разгледаме настоящото състояние, а страните са различни. Както току-що подчерта Ана Гомеш, нещата върват назад в част от тези страни, а пък в други върват напред. Та изготвяйки нашия доклад за правата на човека, не бива да забравяме този момент. Не бива да забравяме реалния напредък, постигнат от тях и разбира се да видим къде има напредък. Но не бива да забравяме и това, което се случва по места, особено когато има положителни места и всяка една от страните е различна от другите, не бива да ги обобщаваме. Председателката доктор Ричардсън, имате думата за коментар по ситуацията. Две минути ли ми давате, пита доктор Ричардсън? Добре, съвсем набързо. Моля ви, не говорете прекалено бързо, казва председателката. Добре, що се отнася до Лаос? Идеята за резолюция в Страсбург е отлична и наистина ви призовавам да го направите. Камбоджа. Съвсем набързо. Що се отнася за трибунала за червените хмери, трябва да ви кажа, че направо съм стъписана, че проблеми, свързани с корупция или политическа намеса, са били разреш... разрешени. Искам да видя някакви доказателства за едно такова твърдение. Наистина за мен е изумително, че някой може да го твърди. Що се отнася до изборите в Камбоджа, да, Камбоджа имаше национални избори, и то не едни, но това не означава демократичните норми да са станали практика, защото тази партия и тази едни и същи хора са на власт от 84-та година насетне. И Народната партия на Камбоджа много често фалшифицира отговор, извинете, резултатите от изборите телевизията и медиите се контролират от правителството. Не говорим за някакъв огромен набор от различни организации, които се притежават от различни собственици. Не. Сега стандартите, по които мерим Камбоджа и нейния напредък, ми можем да споменем универсалната декларация, всеобща декларация за правата на човека и други конвенции на ОНН и ще помоля колегите да прочетат а, мирното споразумение от 99 та от Париж. И не забравяйте какво различни правителства в Камбоджа са обещавали на народа на Камбоджа. Имаше различни периоди в историята на Камбоджа. Не говоря за това какво е ставало в действителност, а това какво са обещавали правителствата. Много ще се радвам да получа детайлна оценка на виетнамското правителство. Преминавам към а, Виетнам, защото явно те твърдят, че аз допускам фактически грешки и искам да бъда поправена по отношение на свободата на изразяване във Виетнам и по-специално за това защо, ако това е така, защо миналата година правителството трябваше да излезе с решение 97, което забранява критики или научни изследвания а, по определени теми, одобрени от правителството, които са 317 на брой. По отношение на комисията, която разследва насилието след април, да, чудесна е тази идея. Това, което ни безпокои обаче, че ако тази комисия не бъде направена по начин, който наистина да се радва на всички политически фракции и интереси, то нейните заключения и препоръки няма да бъдат прияти от всички. И според мен това е изключително важно. Много е важно да обмислите добре състава на тази комисия за да имате положителни резултати. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката, за заключителните ви бележки. Ще бъде много полезно, разбира се, пак да дам думата на отделните посланици, които да отговорят на въпросите, но нямаме време. Така че продължаваме дебатите си и в бъдеще. Европейската комисия, Върховния представител, службите ни ще продължат да го правят. Две страни, искат съвсем накратко да се намесят обаче в дискусията. Я ще им дам думата. Както казах, имам един член на общността Батна от Виетнам и искам да дам думата на този представител на общността Батна за две минути. Uh, the... Благодаря. Много се радвам, че за втори път имаме възможност да говорим пред вас. Тук сме тук, за да представляваме братята и сестрите Пангянг. Това са различни будистки монаси и сестри в Виетнам. Ние сме подложени на гонения от религиозната полиция на Виетнам. А, биваме гонени от манастирите си след последното си прощение тук при вас, трябва да кажа, че за втори път а, къ... са изгонени от храма, където са намерили обежище. Полицията ги държи разделени. Вече 6 месеца те бягат. Искаме помощта на Европейския съюз да защити правото им да следват духовния си път заедно, за да могат заедно да упражняват своите обреди на състрадание, на мир и разбирателство. Единственото им желание е това. До мен има една сестра, която е свидетел на всички тези събития. Тя сега преди няколко седмици пристигна от Виетнам и по-възрастният ми брат, учител от тази общност, също може да каже няколко думи. Here, your... За последния път, когато бях тук, поисках вашата помощ от името на братите и тете във Виетнам, които биват гонени. Те се страхуваха, че ще бъдат убити, ще загубят вярата си, но отново съм тук, обаче с добри новини. Независимо от гоненията, никой не е загубил вярата си. Независимо от постоянното насилие и натиск, никой не е убит. Аз обичам своята страна, обичам народа си. Ценя всички усилия на правителството си. Затова съм тук отново да поискам вашата подкрепа за моето правителство, за да можете да разберат и да защитат нашите братя и сестри, техните деца. Ако ми позволите, ще кажа няколко думи на представителите на моето правителство, на скъпото ми правителство. Представлявам монасите, братя и сестри в монастира Бахня. Ние сме млади монаси, събрали сме се, за да отдадем живота си на това да се обучаваме мирно и без насилие, да живеем в мир, като избягваме насилието. Многократно сме се опитвали да се свържем с вас, за да можете вие да разберете и да подкрепите нашите желания и мечти. Гласът ни обаче остана нечут и до момента. Днес пред международното семейство отново изразявам точно това желание на младите ни брати и сестри. Искаме да ни разберете. Искаме да бъдем защитени от вас, от по-възрастното население, от вас, нашите родители. Без вашето разбиране и вашата защита, ще бъде много трудно да постигнем целите си, мечтите си. А те са свързани с това да живее в мир, без насилие. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Thank you very much. И аз ви благодаря. Наистина ще получите нашата пълна подкрепа. И сега ще включа още една страна за две страни, за да продължа в целият този ред на несправедливо даване на думата. Господин Хари Сазар от една организация, която се нарича Контрас от Индонезия. За две минути. Контрас е комисия за жертви на насилието и изчезнали лица. Това е съкръщението Контрас. Господин Азар на 12 и 13 юли е, е говорил пред форума за защита правата на човека на Европейския съюз и сега може да си изкаже тук. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратичко, както вече госпожа Комес спомена, аз съм от Индонезия. Положението с правата на човека в Индонезия особено що се отнася до законодателството, свързано с правата на човека и демократичните институции, претърпя промени. Но тези промени автоматично не дават гаранции за защитата правата на човека в Индонезия. Защитниците правата на човека все още е, са подлагани на турмоз. Един активист, който се бори срещу корупцията, бе пребит от определена група лица извършителите все още са на свобода. Свободата на вероисповеданията все още не е защитена в Индонезия. В Папуа положението се влушава, особено що се отнася до въпроси, свързани с здравеопазването и обучението. Криминализация дейността на политическите активисти, както и тяхното измъчване са факт. Безнаказаността е факт, с който правителството не може да се справи, особено такъв, такъв вид незаказано с миналото. В Леча има демократизация, но правото на истина и репресия на жертвите все още не са факт. Та за това искам да се обърна към Европейския съюз с молба да предприеме свои действия, свързани с външните си отношения с индонезийското правителство, за да може да се прилага конкретно законодателство в сектора правата на човека. Освен това да подкрепи ролята на ЦСО и новата сеанска междуправителствена комисия за правата на човека. Последните няколко месеца опита показва, че работата с новата комисия е отхвърлена от АСА, новата комисия за правата на човека. Благодаря ви за вашето изказване. Наистина сега може би трябва да дам думата на госпожа Гомеш, която е била посланик в Индонезия и, и може да коментира. Да, подкрепям това. Наистина има голямо подобрение но още може да се въздейства от страна на международната мощност. Наистина, основателя на контраст ми беше приятел и бе убит по време на един полет между Индонезия и Холандия. Бе отровен с съучастието, даже с прякото участие, а не съучастие, на разузнавателните служби на Индонезия неговата вдовица Шечелати. Следващия септември ще дойде в Страсбург и ще направя едно изслушване с нея. Надявам се да дойдете, защото това е изключително важен случай. Става дума точно за борбата срещу безнаказаността Господин Моние беше невероятен човек и аз наистина искам да почета и него и всички онези в Индонезия, които продължават да се борят за правата на човека. Искам да кажа, че ситуацията в Папуа също е много сериозна и се надяваме, че правителството ще реши тези проблеми. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гомес. Индонезия наистина е страна, която трябва да бъде разгледана от нас много подробно в работата ни в бъдеще. Сега искам а, само да спомена, че нямаше днес достатъчно време да говорим за регионалните механизми в Азия защита правата на човека. Този механизъм е нов, е, развива се и може да се върнем на този въпрос по-късно. Още нещо, което съм накратко бе засегнато. Ще има среща на върха на АСЕАН, тук в Брюксел през октомври, така че всички ваши правителства ще участват в тази среща на върха. Ще има възможност да продължим дебатите и между парламентаристите и мрежите на гражданското общество. И така, благодаря на всички оратори, благодаря ви за информацията и се надявам, че в развитието на вашите страни ще обърнете голямо внимание на своите правата на човека, както и ние ще обърнем в нашите отношения с вас. А сега с удоволствие преминавам към шеста точка и а, ще започнем с ситуацията с правата на човека в Китай. Това изслушване е след последния диалог Европейски съюз Китай, който се проведе на 29 юни в Мадрид. И като че ли ще има и среща на върха Европейски съюз Китай по-късно тази година. Така че е съвсем подходящо и навременно отново да обсъдим ситуацията. Вчера членовете на разширеното бюро на подкомисията на правата за правата на човека дискутираха при закрити врата с представители на комисията резултатите на последния кръг диалози за правата на човека и в случая този с Китай. След кореспонденцията ми с върховния представител, депутатите също имаха достъп до доклада за оценката, свързан с диалога Европейски съюз Китай за правата на човека, но имаме нужда от повече усилия, според мен, и то обединени усилия. И ако имало положителни признаци, например определени механизми за извършване на мониторинг върху измъчванията, трябва да кажа, че сега има и повече публичен дебат по по-трудните въпроси в Китай. Остава впечатление, че ситуацията, свързана с правата на човек, обаче се е влушила. Не трябва да изброявам сега всички конкретни случаи, които ние следим внимателно, които не са само отделни случаи. Те всъщност отразяват общото мрачно състояние, свързано с защита правата на човека в тази значима страна. Китай. Лю Ксиабо, а, без задържан и като изготвил една харта за интелектуални свободи. Други лица, като например един юрист, изчезна и след това изведнъж се появи съвсем мистериозно. Хучия спечелил наградата Сахаров още е в затвора и страда от различни медицински проблеми, свързани с здравето. Това са само някои примери. Много се безпокоя за различните доклади за бруталното преследване на различни мирни групи в Китай, които не бива да забравяме също. И сега, колеги и приятели, имаме различни важни оратори в нашето изслушване. Първо ще дам думата на лорд Еверсън от Британската камера на лордовете. Той е и член на Комисията на Европейския съюз към и той ще говори за наскорошния доклад, който се казва Звезди и дракони, Европейски съюз и Китай. Искам да ви дам думата за 10 минути. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е огромно удоволствие отново да съм в тази зала, в тази подкомисия. Бих искал да ви опиша основните характеристики на доклада. Човешките права в Китай са особено важни, защото там има 1,3 от билион, милиарда души, което е практически четвърт от човечеството. Китай е един огромен пазар и отношенията между Европейския съюз Китай започнаха официално през 1995 година с търговско споразумение, което продължава да е в сила. И в момента текат преговори за споразумение за партньорство и сътрудничество. Отношението между Европейския съюз и Китай резко се промениха през 2003 година, когато беше отменено първоначалното решение да се прекрати ембаргото за доставки на оръжие, наложено след събитията на площада Тянанман. Също така трябва да помним някои други исторически факти. Това и това е, че Европа не е особено добре представена в Китай. До 19 век европейските велики сили в Китай не помагаха особено на Китай и на гражданите. И в края на 90-те години и на миналия век Обединеното кралство напусна Хонг-Конг и Хонг-Конг продължаваше да бъде недемократична държава. Така че трябва да помним за дългата и история и за спомените, които има в Китай за Европа. Обаче, когато става дума за отношението на китайското правителство спрямо собствените му граждани, то е доста в, голям, в доста голям несъответствие с статуса на Китай като постоянен член на съвета за сигурност на ОНЕ. Китай винаги е заявявал, че в въпросите на човешките права са вътрешна работа на държавата и това е голямото различие между концепцията на Китай и концепцията на Европейския съюз, що се отнася до човешките права. Също така трябва да помним факта, че в бъдеще се очаква да има групата на двете. Т.е. само САЩ и Китай могат да бъдат важните фактори а Европейският съюз ще бъде сласкан на периферията. Разбира се, това не трябва да се допусне и едва ли това ще се случи. Но важното е, че трябва да отчитат ясните послания от Китай, че има някои принципи, към които Китай и неговото правителство ще се придържат неотклонно. Единият този принцип е единен Китай. Тук не става дума само за Тайван, но и също за човешките права, включително и ситуацията в Тибет. Също така в Китай има една партия, винаги ще има една партия в Китай. И тази партия смята, че след като тази партия осигурява економически растеж, тя има право на власт. Всички останали въпроси, като промяната в климата и всички други въпроси не са толкова важни. Партията е основно средоточена върху економически растеж и намаляването на бедността. Има други проблематични сфери, като прилагането на смъртното наказание, задържане без съдебен процес, превъзпитание чрез труд, както се нарича това в Китай. Продължава тормоза на хората, които защитават човешките права в Китай практически няма свобода на вероисповеданията. Вие говорите, госпожо председател, за Фалангонг, а също така и за традиционната католическа църква. Това вече продължава да се прилагат мъчения и въпреки, че Китай подписа Международната конвенция за граждански и политически права още през 1985 година, тази конвенция до сега не е ратифицирана. При все това Китай, когато ние обсъждаме с Китай тези въпроси, винаги ясно заявява, че човешките права в Китай в момента са в най-доброто им състояние за последните 5000 години. И Китай заявява, че се работи по човешките права. И също така Китай ясно заявява, че економическите и социални права значително се подобриха през последните 20 години и че тези права са приоритетни. Ние не сме съгласни с това, но трябва да признаем, че огромния напредък посока изпълнение на целите на хилядолетие на развитие на ОНЕ е бил постигнат от Китай. Е, също така има проблеми и с трафика на хора, и също така има сговора с САЩ за тайните полети, за превоз на затворници, обвинени в тероризъм. Е, също така води се и диалог по човешките права между Европейския съюз и Китай. Само по себе си това е успех. Също така Европейският съюз оказа натиск по редица конкретни случаи за нарушаване на човешките права и постигна успех – също така ние е, изтъкваме, че човешките права не са чисто вътрешен въпрос. Това е важно в международен аспект. Също така ние подкрепяме проекти за човешки права на регионално ниво в Китай, на местно ниво. В Евро... И в Европейската комисия като че ли смята, че тези проекти не са толкова важни те смятат по-скоро, че трябва да има представител на Европейската комисия в Пекин. Проблемът с диалога е, че той много често е ритуален, твърде ограничен. Има ограничения за това, кой ще присъства, особено от китайска страна. А що се отнася до самата Европа, то има една твърде ясна стратегия спрямо Китай, възприят от много държави членки, което се базира върху принципа раздели владей. Наскоро имаше правителства, които се срещнаха с Далай Лама и видяхме реакцията на Китай. Това е един пример за това как някои държави членки се опитват да извлекат предимства и ползи. Разбира се, има взаимовръзка между това, доколко са добри търговските отношения на отдел държави членки с Китай и как те се отнасят към човешките права в Китай. Разбира се, има някои конкретни примери. Пример Сакмал Акмал европейски граждан, който е бил минал труден екзекутиван, въпреки че всички държави членки протестираха срещу това. И накрая бих искал да попитам какво трябва да направим. Определено няма място за позорство от страна на Европейския съюз и държавите членки. Това няма да проработи. Ние трябва да работим солидарно и трябва да сме последователни при определянето и постигането на нашите цели. Ние видяхме, че има само един човек, представляващ Европейския съюз, що се отнася човешките права в Пекин. Ние смятаме, че това не е достатъчно. Ние смятаме, че трябва да се засили диалога по човешките права между Европейския съюз и Китай. Трябва да бъде сключено споразумение за сътру... партньорство и сътрудничество, но ние искаме то да включва клау. Of... Трябва задължително включва клаузи за човешки права, включително и върховенството на закона. Това е от полза за самия Китай. Така че Китай наистина в момента е най-успялата страна при това да помогне на своя народ да излезе от бедността. И наистина отношенията между САЩ и Китай стават определящи. Може би сега, когато вече Европейския съюз е в условия, след като е прият Лисабонски договор, има служба за външна дейност, ние трябва да подобрим отношения с Китай, но ние не трябва да съгласяваме с това, което става с човешките права там. Председател, благодаря ви. Не съм изненадана, че вие като член на, камерата, на комисията на камерата на лордовете, която се занимава с отношения с Европейския съюз, изразихте мнението на вашата комисия. И че вие сте много добре запознат с ситуацията в Китай, така че много ви благодаря за това, че очертахте ясно картината. Ние също признаваме огромния напредък на Китай в постигането на много економически и социални права. Сега за мен е удоволствие да покани господин Ван Ян Хай да вземе думата за 10 минути. Той от дълго време оглавява кампания за човешки права в Китай. Той е член на екологичната програма. Господин Ван Янхай, вие го правихте този проект съвместно с Худжия. Господин Ван Янхай работи също така много усилено по защита на правата на хората заразени с вируса ХИВ, болни от СПИН. И също така той работи по защита на правата на сексуални и други младсинства в Китай. Дейността му също така включва повишаването на информираността за гражданските права в Китай. И една от най-смелите му дейности е свързана с изграждане на капацитета на организацията, защитаващи правата на хомосексуалистите. Госпожо председател, искам да ви благодаря за това, че ми давате думата в тази комисия и да и мога да изразя всички трудности, пред които сме били изправени в Китай, особено последните 6 месеца. Мисля, че е много важно Европейския съюз стратегически да насръчава развиването на гражданското общество, политическите партии в Китай и да изгради стратегически отношения с тях в Китай. Аз се занимавам с обществено здраве и се занимавам с превенция на хив спин вече 20 години. Трябва обаче отново тази май да напусна страната си. Надявам се Европейски съюз да ми помогне. Надявам се да мога да се... Чисто правно погледнато мога да се върна в Китай, но политически погледнато средата не ме подпомага и ако се върна обратно в Китай, няма да мога да управлявам нашата организация, да работя и мога да бъда подложен на гонение от страна на правителството. Последните 6 месеца нашата организация се финансира от 1994-та година като един социален проект. 2002 година през декември колегата ми и аз, както и други, основахме, всъщност организирахме нашата организация като дружество. Все още обаче тя се нарича институт. Мисля, че е записана и регистрирана под друг закон. Много организации, подобно на нашата, трябва да се регистрират като определен вид дружество, защото това е свързано с данъчно облагане и с администрация и така нататък. Нашия институт се занимава с превенция на хив спин и защита на общественото здраве, както и правата на хората. Фокусираме се най-вече върху маргинализираните групи. Работим най-вече с хората с альтернативна сексуална ориентация, проститутки, мигранти, хемофилици и болни от спин. Последните 7-8 години Изградихме международна мрежа от организации, които се занимават с правата на човека и с болните от спин най-общо. Нашия институт играе важна роля в а, а, гей движението. имаше един скандал в Китай през 90-те години по този въпрос. И защитаваме правата на човек, на хората, които живеят с болестта спин. Работим с етнически младсинства, които са болни от хив, спин или пък употребяват наркотици. Последните 6 месеца нашата организация бе подложена на гонени от страна на правителството. Бяха забранени ни тържества през март, две седмици, имаше полицейска кола паркирана пред моя дом. Нашето ателие за сексуално здраве на сексуалните работници беше забранено. Медиите нямат право да отразяват това, което правим. На 18 март в област Пекин, където сме регистрирани, дойдоха властите да ни разследват и казаха, че името, което ползваме, не е името, под което сме се регистрирали. И за това пък ние бяхме снили името, защото миналата година ни бяха забранили. След това данъчните служби дойдоха и започнаха данъчно следствие. Това е второто такова, което получаваме последните две години. Да. Данъчните разшириха обхвата на своето изследване и започнаха да събират всички документи, които имаме за последните 8 години, като например споразумения, доклади за финансиране, всички финансови досиета и папки, както и информация за всички хора, които са работили в миналото с нас. Нарушават а, правото на личен живот на хората по този начин. На 30 март в Хуанджу моята лекция бе прекъсната от полицаи и на следващия ден всички университети в Хуанджу получиха съобщение да не канят а, дисидента Ван Ян Хай да чете лекции. След това дойдоха някакви служители в нашия офис и казаха, че ще разследват някакви твърдения за палеж, които са неверни, разбира се. И още едно разследване бе проведено. Срещу нас три книги излязоха, които ние публикувахме, които постоянно биват иземани от властите. Нашия институт не е единственото НПО, което е подложено на гонения. В а, Пекин данъчните постоянно преследват и други организации. Оксфам бяха също подложени на гонения. Един женски център също. Той работи с Пекински университет. Спряха тези му отношения. Уебсайта за мен на информация между НПО бе закрит. Има нова политика на правителството, която влезе в сила на 1 март, което създаде стена между международните донори и нашите НПО-та. Значи, вероятно, разбирате, че ако сега няма как да работя. Донора изобщо не може да стигне до НПО-тата в Китай. това оказа въздействие върху функционирането на много НПО в Китай. Китайското правителство също така се насочи и срещу други източници, клубове, интернет клубове, активисти, религиозни групи, а, хора, които пишат петиции, а, адвокати, които занимават с правата на човек така, и така нататък. Те се опитват да и контролират и интернет, забраняват на медиите да публикуват новини, които са против интересите на правителството. Диалога за правата на човека. Според мен, политиките на Европейския съюз по отношение на работата с Китай са насочени към защитата правата на човека. Те искат да помогнат на Китай да постигне върховенство на закона, демокрация, прозрачност и така нататък. И ние се възхищаваме на тези ви цели. Аз ви подкрепям и много искам да продължите контактите си с нашето правителство, но трябва според мен да разработите политика и стратегически отношения и с гражданското общество в Китая, не само с правителството. ще бъде много важно за Европейския съюз да направи една стратегия за гражданското общество и да може това общество да участва в диалог за правата на човека. Европейската комисия може да публикува информация и коментари на вебсайт, организира конференции преди този диалог на най-високо ниво, за да има кръгли маси на гражданското общество, да имат такива представители, които наистина да изразяват отношението на гражданското общество в диалога. Гражданското общество на Китай също може да се обърне към нашето правителство с желанието да участва в този диалог. Европейската комисия посредством посолствата на държавите членки след това може да организира срещи с гражданското общество с Китай, Китай, за да сподели резултатите. Международните НПО, които участват в диалог, също трябва да работят своите китайски партньори. Що се отнася до финансирането и сътрудничеството, Познавам Европейската комисия да работи и с правителството, и с правозащитниците, и с НПО. И финансирането да ви разделено към едните и към другите. Защото завишената дейност на правозащитниците в Китай означава и по-голяма нужда от финансиране. Затова е хубаво Европейската комисия да задели бюджет, който да е специално за гражданското общество и за правозащитниците, а не към правителството. Има и други коментари и ще дам писмения си доклад пред вас. И накрая смятам, че за развитието е много важно да има конкуренция между политическите партии в една страна. И докато няма такава конкуренция между политическите партии, единствената партия в Китай изобщо няма да се интересува от това какво мислят другите за нея. Те ще правят каквото си искат. Във вътрешен план няма да има никакъв резултат, докато не възникнат и други такива. Затова ми се иска международната общност да подкрепи развитието на конкурентна основа за развитие на политически партии в Китай. Благодаря ви за изказването, господин Уан Ян Хай. Чухме за трудностите и турмоза, на който сте подложени и вашата работа за просперитета на вашето общество. Чухме интересни наблюдения, също така и бележки за диалога за правата на човека Европейски съюз Китай и лорд Теверсън говори по този въпрос. И сега с удоволствие давам думата на професор Мари Холцман. За 5 минути. Тя е експерт по Китай и президент на една асоциация, която се нарича Солидарите Шин. Госпожо Холцман, имате думата. Е, е, да, много съм ви благодарна, че ме поканихте да съм тук днес и да взема думата. За мен е чест да говоря с господин Ван Уан Хай. години наред аз бях наблюдател в Китай и аз мога само да се възхищавам на неговата смелост и кораж. Абсолютно е необходимо да се окаже съдействие на гражданското общество в Китай. Това е необходимо, разбира се, но не винаги а, то се изпълнява на практика. А, то някак си не се осъзнава като нужда от страна на западните общества. Е, през последните години Китай а, е, направи крачки напред, но а, е, все пак тези 30 годишни реформи не са съпровождани от политически реформи. Например, има поредица от насилствени актове, гонения срещу опозиционни сили, срещу монаси годишно се убиват граждани. Има преследвания, репресии, репресии върху мирни демонстранти от, в Тибет и Пхенян. Също така не се отдава голямо значение на зачитането на човешките права. През април 2010 година изследователски институт в а, Китай занимаваш се с, с сегашното състояние на нещата, издаде един а, доклад, свързан с, с начина по който подхожда китайското правителство. Прилагат се двойни стандарти в Китай от страна на правителството, а и към него. има голям степен на непрозрачност, както в економическата област, така и в военната област. Прозрачността в доста случаи е цинична. Всички знаят, че репресиите се използват като инструмент за функциониране на правителството и властта. Насилието се е увеличило драстично през последните години. Има все повече намеси от страна на властта в действия и акция страна на мирното гражданско население допуска се обществено насилие. Тези актове на насилие бяха осъдени от Европейския парламент и от ООН. През 90-те години Китай направи опити да стане член на СТО, но от 2001 и 2008 Олимпийските игри, когато бяха проведени. Виждаме, че от този период въобще не се оказва никакъв натиск от западното общество. Може би това е една реакция от страна на западните правителства да направят един коледен подарък на китайското правителство за това, че те правят някакви опити да спазват човешките права. На 1 май, октомври, това са месеци, през които обикновено има насилие срещу мирното гражданско население. Китай е един много голям економически пазар и от много журналисти, от много медии се подава информация, която не е много вярна и се отнася до Китай. Прозрачността, плурализма не са добре развити в Китай. Има един вестник, който се издава в Хонг-Конг. И а, тъй като той има по-демократични възгледи, е обречен на а, банкрут. Миналата а, седмица беше обсъден един случай, свързан с дисидент, чието дом беше разбит три пъти подред. Той беше подложен на репресии. А, това беше отразено от френска телевизия, но не беше показано в Китай, което показва, че има ам, цензура върху медиите. Има абсолютна а, цензура, свързана с предоставяне на информация от събитията в а, Тибет. А, тази цензура се постига въз основа на много фини настройки и уреди. В Колегите ми а, казват, а, че има много щекотливи теми, които не се засягат а, в а, китайските университети а, и гостуващи студенти от а, западния свят нямат право да а, засягат определени теми в своите дипломни работи, защото след това няма да получат виза за влизане в Китай. Ето защо след примерите, които дадох, аз изразявам резерви относно спазването на човешките права от страна на Китай. Това, което ние искаме е китайското общество да може да се развива свободно в бъдеще. Има някои, които изказват своето мнение на интернет страниците, но те също са блокирани блокирани. Е, има и доклади, които се правят след всяко посещение. Е, има е, обаче на същия ден коментари, които карат съответния докладчик или репортер да промени своята позиция. Систематично се а, когато се прави едно становище на английски или френски, след това се прави а, едно изявление, едно обяснение, че тази информация е погрешна. И ам, тези, които правят изявленията, получават по 50 цента за това, че те отново променят своето мнение. Този феномен, свързан с цензурата, е придружаван и от един друг феномен, който трябва да наблюдаваме отблизо. Съвсем ясно беше казано, че през 2009 имаше среща на върха между Китай и Европейски съюз и стана ясно, че Китай инвестира десетки милиарди евро а, в, в а, програми на английски в, на Тайм Скуер в Нью Йорк има една а, такава китайска организация. Има програми на английски а, език. Китайския президент изрази твоето становище, че Китай иска да има една международна визия. Разбира се, китайските медии искат да отразят и становището на западните медии, но въпреки всичко има цензура. Трябва да има страници на китайски, които да привлекат китайското общество. Трябва да се направят а, опити а, да има а, равновесие между опитите на китайските и английските медии. Много ви, много ви благодаря за подробния анализ, който направихте, особено за цензурата и дезинформацията. Също сме ви благодарни за вашите препоръки, за това какво трябва да направи Европейския съюз. Ще се върнем към тези препоръки в нашето общо обсъждане. И сега давам думата на господин Венсан Метен, който представлява организацията Международна кампания за Тибет. Трябва да отчитаме, че след възстанието на 8 марта 2008 година все още стотици тибетци остават в затвора. И ние получаваме съобщения за изключително жестоко отношение към тях. Особено религиозните дейци са подложени на особено жестоко малтретиране. Господин Метен, заповядайте. Давам ви думата за петен. Благодаря, госпожо председател. Дискусията за човешките права, разбира се, е в рамките на ам, общите съображения, отнасящи се до връзките с Китай. Държавите членки предлагат различни подходи. няма обаче единна позиция на Европа как да се подходи към ситуацията на гражданите в Тибет и, в ситу... и на ситуацията в Китай като цяло. Определени ам, граници не трябва да бъдат преминавани. Относно Далай Лама – много бяха критикувани срещите на високопоставени лица с него, както в Европа, така и среща му с президента Обама в Съединените щати. Едно наскорошно изследване Global China Policy на Европейския на е, съвета на Европа включва в себе си и едно предложение за една единна позиция от страна на Европейския съюз. Трябва да има по-добра координираност между европейските институции и държавите членки. Трябва да се а, провежат повече диалози между Европейския съюз и Китай. Такива бяха проведени през юни, свързани с разпространението на оръжие и муниции. На второ място търговските интереси и микроекономическите интереси са от една страна, правителството е от друга, но човешките права не трябва да останат извън границите на политическите дискусии. Трябва да има правила за внос и износ на продукти, за продукти да бъдат забранени продуктите, които се произвеждат в политически затвори за политически затворници и в а, а, лагери, в които се упражнява насилствен труд. Трябва да се окаже съдействие за страна на Корепер. Трябва да има по-голям а, между специални представители на Европейския съюз с неправителствените организации на място. Необходимо да се обсъждат и въпросите, а, свързани с Тибет, с Китай, да не се премълчават тези щекотливи теми. Искам да благодаря на комисията още веднъж и на организаторите за тази дискусия. Въпреки обозримите конфликти, които биха могли да възникнат, а, трябва да се има предвид, че дискусите бяха много плодотворни, които проведохме с китайските представители. А, бяха стегнати ли въпросите е, за турмоза върху хора на изкуството, върху интелектуалци, за това, че се потиска свободата на словото, за това, че се упражнява насилие върху населението в Тибет. Относно Становищата на посланиците беше много важно по време на това заседание, но знаем какво каза Human Rights в Китай че всъщност китайските органи нямат желание да говорят за една възможна промяна. Комунистическата партия е единствената власт и възнамерява да остане такава. Разбира се, и броят на изпълнените смъртни присъди се е увеличил през последните години. Тези дискусии трябва да служат за това да се види какви полуки могат да бъдат а, извадени. Ам, оценките от това проучване не бяха публикувани в ам, Китай. Трябва да се засегнат и отделни случаи, свързани с политически затворници. Трябва натиск от страна на обществото да бъде засилен. Трябва да бъдат подобрени условията на живот в затворите. Необходимо е по-ангажирано участие от европейски експерти и оказване на съдействие на защитниците на човешките права. Трябва да се разпространява информация на участниците от китайска страна, страна на Европейския съюз по време на тези срещи. Необходим е обмен на информация между Европейския съюз и останалите е, страни. Този обмен трябва да бъде подобрен. Госпожо председател, една част от населението а, бива потискано от политическата класа. И искам да се присъединя към господин Ян Хай за това, че е необходимо да има един единен подход от страна Европейския съюз, свързан а, с а, Тибет. Социално-економически комитет изготвя един доклад за Тибет – и в посолство на Европейския съюз в Пекин трябва да има един самостоятелен отдел, който се занимава а, с, по въпроси с Тибет. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Метен. Благодаря ви за вашите препоръки за диалога. В момента мога само да направя заключението, е, че Тримата оратори, заедно с професор Холцман, подчертаха необходимостта повече откритост и прозрачност в диалозите с Китай. И тъй като доктор Ричардсън е тук сред нас от Human Rights Watch, е, тя отговаря за Азия, бих искала да й дам възможност да участва и в тази дискусия. Ние вече имахме възможност официално да обменим с вас мнения по диалога за човешките права с Китай. Заповядайте, доктор Ричардсън. Uh... Благодаря. Тъй като преждеговорившите вече като цяло обхванаха въпроса за това, А също говоря само за взаимоотношенията между Европейския съюз и Китай. Ние смятаме, че Европейският съюз трябва повече да използва за това, да използва повече това, че китайското правителство придава голямо значение на взаимоотношенията с Европейския съюз. Това е необходимо, за да могат да бъдат изведени на преден план такива европейски ценности, като върховенство на закона и демокрацията. Те трябва да бъдат извеждани на преден план във всичките форми на диалог с китайското правителство. Дори и китайското правителство да отхвърля възглед на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да включи човешките права като важна част от своето послание към Китай и трябва да формулира последиците, проистичащи от неспазването на човешките права. А що се отнася до последните кръгове на диалога между Европейския съюз и Китай и по човешките права, то там има изключително много недостатъци, както вече е казал Лорд Таверсън. Те са непрозрачни и чисто ритуални. Впечатлението ми е, че имаше, макар и незначително, но подобрение на кръга на преговорите в Мадрид. Но като цяло дейността е крайна, крайно недостатъчна. Диалозите са проблематични и не само защото тяхната структура дава възможност на китайското правителство да обвързва нарушението на човешките права в Китай с нарушение на правата на човека в Европа, нещо, което много ентусиазирано се подема от китайските медии. Но освен това, твърде малко хора извън правителствените агенции или институции на Европейския съюз които биха искали да поставят въпроси на човешките права, участват в тези диалози. Що се отнася до семинара между Европейския съюз и Китай, който също така беше проведен и в Мадрид, трябва да отчетем, че този семинар в Мадрид беше малко по-добър, отколкото предишните семинари но отново нямаше аргументация свързана с участието, но все пак неправителствените организации бяха представени малко по-добре и имаше реален диалог по време на заседанията. Аз не бих казал, че това бяха едни целенасочени обсъждания на нарушението на човешките права, но все пак имаше някакъв обмен на мнения. Но така ли, че няма сериозна промяна и това, което се случва, не е достатъчно, крайно е недостатъчно, особено като чете факта, че неправителствените организации участват в твърдо ограничен мащаб, дори и когато тези диалози и семинари се провеждат на територията на Европейския съюз, което е доста шокиращо. Също така виждаме, че няма интерес към най-добрите практики. Много е трудно да се получат отговори на зададени въпроси. Аз, когато става дума за въпроси към китайските участници, дори когато зададох един твърде общ въпрос, в Мадрид не получих никакъв отговор. Освен това, твърде малко истински неправителствени организации от Китай участват в тези диалози. Това, което ние бихме искали да се направи, за да се подобри ситуацията, е първо да не бъде никой да е изключван от неправителствените организации или от експертите, защото не искаме да накърним чувствата на китайските партньори. Има европейски експерти, които добре познават Китай, Трябва да се позволи на международните и китайските неправителствени организации да се срещнат и да информират европейската и китайска делегация преди да започне официалния диалог. Ние също така искаме да има конкретни критерии, поставени на отделните кръгове от диалога. Например, може да се постави въпроса за ратификацията на Международната конвенция за граждански и политически права – и да се проверява изпълнението на тези критерии по време на следващия кръг. Освен това, при положение, че Европейския съюз създава служба за външна дейност и се занимава с оценка на диалога и на семинарите, ние смятаме, че трябва да бъдат поставени в център на вниманието, да се обърне внимание на основните принципи и дипломацията трябва да се базира върху тях най-слабото място на тези диалози и семинари е, че китайското правителство винаги получава най-доброто за него. Така че мислим, че структурата трябва да се промени, ако искаме да постигнем напредък. Освен това, ние смятаме, че е много важно за Европейския съюз да формулира условията за отмяна на ембаргото на продажба на оръжия. И също така, човешките права трябва да присъстват във всички обсъждания с Китай, не само в диалозите за човешките права, които се провеждат веднъж или два пъти в годината. Също така смятам, че трябва да се подобряват възможностите за сътрудничество. Може би е добре да се определят няколко общи цели, свързани с човешките права и обвързани с международното право, например, присъединяване към определени международно-правни актове и създаване на механизми за изпълнението. Human Rights Watch believes that the Chinese Government... Освен това, нашата организация смятаме, че китайското правителство реагира, когато има международен натиск, но реагира най-вече, когато обединение от страни говори с един глас. И също така ние смятаме точно по тази причина, че е добре да бъде разширен състава на участващите в диалозите. Важно е Европейския съюз да отправя демарши към Китай съвместно. И Европейския съюз трябва да потърси колкото се може повече възможности да говори с един глас, когато става дума за човешките права в Китай. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви. Отново чухме прекрасни препоръки за развитието на диалога в сферата на човешките права. Също така отчитам факта, че липсата на прозрачност е проблем и също така, че наистина съставът на участниците в семинарите диалога е твърде ограничен. Сега господин Рокас от Европейската комисия. Заповядайте, господин Рокас. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия е съгласна с голямата част от преждеговорившите. Ситуацията с правата на човека в Китай не е удовлетворителна и това е ясно. От последното публично изслушване дори има влушаване в определени сфери, като например политическите права, а напредъкът е свързан с економическите и социални права, което е съразмерно с е, економическия растеж на Китай. Това, което ни безпокои най-много обаче, е свързано с факта, че, както забелязахме последните ни няколко години, има промяна на политиката, която върви срещу върховенството, върховенството на закона и това е подкрепено от е, е, ръководителите на страната. Това ни безпокои особено не само защото е свързано с ценностите, а и защото противоречи на основните ни интереси. Имаше много дебати и препоръки след е, е, приемането на инструментариума за развиване на отношенията с Китай. Диалогът е само един инструмент в целият този набор от инструменти. Вие, разбира се, знаете, че ние наскоро завършихме с една оценка на този диалог и излязохме с конкретни предложения за подобряване на този диалог. Голямата част от препоръките, които вие направихте по време на дебата, се съдържат в този доклад. Започнахме първоначални дискусии с китайската страна. Това стана в Мадрид. И сега искаме да видим как можем по най-оптимален начин да приложим тази препоръка, препор, тези препоръки на практика. Преговорите с Китай обаче ще продължат. От друга страна обаче не би трябвало да пренебрегваме диалога като такъв. Този диалог дава възможност два пъти годишно да се правят задълбочени дискусии с длъжностни лица от Китай, както и представители на различни ведомства, особено в сфери, в които все още не сме намерили допирни точки с Китай. Така че смятам, че са важни тези преговори, тъй като се отбелязват нашите проблеми, безпокойства и опитът показва, че когато нещата се казват ясно и пряко, то действията от страна на Китай в отговор на тях са по-добри, независимо дали става дума за правата на правозащитниците, на юристите и така нататък. Съгласен съм също така по още нещо. Мисля, че всички бяха съгласни с това да се укрепи гражданското общество. И ние така мислим. Имаме обаче и други идеи. По-настоящем преминаваме към работа в нов режим, т.е. след приемането на Лисабонския договор. Правата на човека сега са още по-голям приоритет и се надявам и нашите политики да последват този приоритет. Какво възнамеряваме да направим? Да продължим първо с убеждаването, т.е. да се опитваме да убеждаваме китайската страна да поддържа върховенството на закона, да работим с китайската администрация, която да приема политики, които да включват защитата правата на човека като свой елемент. Освен това, още един приоритет е свързан с укрепване на гражданското общество, което да може само да отстоява своите права и разглеждаме какви възможности имаме за това. Освен това, трябва да укрепим сътрудничеството си с международната общност по отношение на защитата правата на човека и също така трябва доста по-решимо и твърдо да говорим, когато Китай винаги заявява, че това е държавен интерес, когато ние говорим за права на човека и това е техния аргумент да ни оборят и това трябва да бъде отхвърлено. И накрая, важно е да използваме инструментариума, който имаме, публичните изявления, диалога за правата на човека, демаршовете, които изпращаме, конфиденциалните срещи и всичко това трябва да върви непрестанно. Трябва да има последователност и правата на човека да бъдат защитени на всички нива на разговори, включая на най-високо ниво. Това е част от нашата стратегия. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Тъй като мнозина от вас вече чуха за оценката на диалога между Европейски съюз и Китай, ще помоля да поискате този документ. Има регламент на Европейския съюз за публичния достъп до документи. 1049 наклонена черта 2001. Ако господин Рока заявява представени в този доклад от нашите експерти и гости са отразени в този доклад, то тежестта на доказването е вече в ръцете на комисията. Така че имате право на този документ. Have, uh, asked... Депутати са поискали думата. Давам думата на господин Танен. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам, че съм давал доказателства пред делегация на Конгреса на САЩ, които са част от комисията САЩ-Китай за състоянието на правата на човека в Народна република Китай. Това обаче беше преди три години и нищо не се е променило. Едно и също си слушаме всеки път. Освен това, трябва да кажа, че съм заинтересован, дори а, съм пристрастен, защото съм част от групата Европейски съюз Тайван. Китай е съвременно економическо чудо. Има изумителен растеж и се превръща в економика номер две в световен мащаб мащаб и търговски партньор номер едно за САЩ, за разлика от Индия, която познавам много добре и много обичам. Китай и Индия се връщат на историческите си места, които са заемали до края на 18 век сред първите три економики в света. Но Китай обаче се проваля, що се отнася до граждански политически прогрес, който да отговаря на економическия прогрес. Китайските дипломати, с които се срещам от време на време, ми казват, че размера на Народна република Китай, древната култура, някак си пречат на съвременния западен стил на многопартийна плуристична демокрация. Аз винаги съм твърдял, че това не е така, защото Индия, която дори ще стане скоро по-голяма от Китай, е една зряла, многопартийна, плуристична демокрация, независимо от всичките недъзи, които може да я открием. Още една държава или още една територия, да я нарека така, Тайван, която също има предоминантно китайска култура, е съвременна либерална демокрация. Така че няма никаква причина, поради която Китай да не може да се развива по този път. Тайван продължава да бъде изправен пред заплахата от военна инвазия от страна на Китай и постоянно биват заплашвани и принуждавани на сила да извършват определени действия, защото Китай ги заплашва, че ако се присъединят към определени международни организации, ще нарушат концепцията Единен Китай. Срещнах се с много тибетчани и Него светейшество Далай Лама. Народна република Китай продължава с екзекуциите на китайски граждани по причина, която изобщо не е углавно престъпление, като например те убиват хора за економически а, предателства, каквото и да значи и това. Освен това има трудови лагери за дисиденти, за религиозни етнически мълцинства и винаги има едно такова притеснение, че експорта може да стига пазарния дял в Европа. Те извършват цензура върху медиите, върху интернет. Миналата година си спомните какво стана с Google. И Знам, че има търговски натиск, който тя извършва, понеже има огромен пазарен дял, да принуждава фирми като Utelsat да блокират своите чистоти, примерно в определени райони, за да не достигат посланията до Китай. Това, което притеснява Китай е, че може до тях да достигне едно послание да се откажат от членството си Комунистическата партия на Китай и 5-6 милиона се е очаквало да започнат да се отказват от членството си, така че за това трябваше да се заглушават изпътниковите предавания. Има една фирма Екипс. Китай подкрепя ужасяващи режими, като правителството на Башир в Судан и военната хунта в Бирма. Те поддържат економически ужасяващите режими на Северна Корея и други, а Северна Корея е един от най-тоталистичните по цял свят. Само Китай може да доведе до промяна в тази страна и толкова го иска. Голяма част от колегите ми ще споделят моето становище. Предполагам, че Китай с огромния си пример към културата в световен мащаб, както и древната си цивилизация, един ден ще даде на своя народ да се радва на същите свободи, на които се радваме ние тук в Европа. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви, господин Танов. Thank you. Uh, and... Госпожа Кшеп. Аз също бих искал да благодаря за всичките препоръки. Наистина получихме много информация, просто е трудно да освоим то за толкова кратко време. Бих искала да се обърна към лорд Теверсън. Вие казахте, че вие казахте, че економическото сътрудничество страда, когато говорихте за човешките права в Китай. В германски контекст мога да кажа, че ситуацията е съща. Някои представители на правителството открито критикуват Китай за човешките права, но по никакъв начин това не нарушава търговските отношения. И мисля си, че е добре тук в Европейския съюз да помним това при нашата дейност. Вие също казахте, че няма достатъчно хора, които се занимават с човешките права в представителството на Европейския съюз в Китай. Сега предвид създаването на Европейската служба за външна дейност и мащаба на проблема с човешките права в Китай, ние трябва много сериозно да се отнесем към този въпрос и да изпратим повече хора в Китай. Към господин Ван Янхай. Благодаря ви за препоръката да разработим една по-последователна европейска политика в нашите взаимоотношения с китайското гражданско общество. Не мога, разбира се, да изборя всичките препоръки. Що се отнася до критичните бележки към семинарите и диалога Европейски съюз Китай в областта на човешките права, не за пръв път чуваме от мозъчни тръстове и неправителствени организации много критични бележки, а също и препоръки. И трябва наистина да подобрим този инструмент, например, като въведем ясни критерии, както беше също казано, да въведем един ясен график за Китай – Например, да попитаме кога Китай ще ратифицира Международната конвенция по политически и граждански права. Ние не трябва само да го чуваме отново и отново, ние трябва да действаме. Надявам се, че Европейската комисия ще направи предложения за това как тя ще реагира на тези критични бележки. Също така четох този секретен документ и наистина смятам, че има какво да се подобри в тази област. Съм работила в неправителствена организация преди и сега съм депутат и смятам, че ние няма да можем да се чувстваме сигурни, ако не разполагаме с документи, които ни позволят да работим по-добре. Не разбирам логиката. Освен това, смятам, че като депутати ние трябва да имаме достатъчно време да се запознаем с документите. Е, трябва да имаме възможност да си водим бележки. Ако искаме да работим сериозно, ние трябва да имаме достъп до документи, на които да се позоваваме. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо. Лох Билев, следващият оратор. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за цялата информация. която ни беше предоставена. И особено оценявам високо информацията, предоставена от комисията и нейното признание, че комисията също наблюдава влушаване в ситуацията с човешките права в Китай. Съгласна съм с онези, които казвате, че диалогът е непрозрачен и чисто ритуален. Мисля си, че трябва да се възползвам от правомощията дадени ни от Лисабонския договор и трябва да поискам парламента да участва по-активно в този диалог. Между другото, аз настоявам председателството на парламента да сложи е, плакат с името и снимката на Ходжия, така както направихме сам Сучи. И не само Ходжия, но искам да бъдат сложени видими плакати на сградата на Европейския парламент с снимките на правозащитниците в Китай. Съгласна съм с много отговорещите за това, че трябва да инвестираме повече в взаимоотношенията ни с гражданското общество в Китай, като подпомагаме неправителствените организации, жертвите. Бях в Китай малко преди Олимпийските игри и си спомням колко беше пократително да чета във вестниците в Китай, които излезе на английски язик, за а, родителите, които са загубили децата си по време на земетресението чуван. и за това как те са били репресирани, само защото са искали телата на децата си, за да могат да ги погребят. А те са били, е, тези родители са били третирани като престъпници. Също време, но нямаше наказание за тези, които построиха толкова зле училищните сгради. Аз също така смятам, че трябва да подпомагаме адвокатите. Аз съм среща с такива адвокати, които защитават жертвите на насилствените изселвания. Ние трябва също така да подкрепяме тези, които продължават да искат да бъде потърсена отговорност за Тянан Ман. И смятам, че това трябва да бъде, тези метки за подкрепа, трябва да бъдат заложени в нашия бюджет и всички финансови инструменти. Средствата за масова информация, масово съдмяване, извинете, са от решаващо значение. Наистина професор Холцман ни говореше за това и трябва да подкрепяме альтернативните медии. В това отношение аз се надявам, че Ютелсад ще път, от него ще бъде потърсена отговорност за това, че се е подал на исканията на китайското правителство. И смятам, че също така е много важно да се поставя въпрос за човешките права извън, ако мога така да се изразя, гетото на диалога за човешките права. Човешките права трябва да присъстват навсякъде. Трябва да гарантираме това, че човешките права са застъпени и в хода на търговските ни преговори. За това помолихме председателя на Комисията по външните отношения – да проведе съвместно заседание с други парламентарни комисии. Разбира се, социалните права са важни и Китай много се гордее с тях. И наистина това е така в много отношения. Но ние трябва да поставим много остро въпроса за трудовите права в центъра на нашия диалог с Китай. Това има отношение към човешките права, но също така има отношение и към други аспекти. И това е също така и в интерес на защитата на потребителите, защото ние знаем за проблемите с замърсеното мляко, замърсената паста, заради това са неща, които са важни за потребителите в Китай, но и за потребителите в Европейския съюз и в цял свят. Европейската комисия също каза тук, че се наблюдава значителна политическа промяна и се вижда, че е, върховното ръководство на Китай се отказва от принципа на върховенството на закона. Да, ние виждаме Китай, тази забележителна цивилизация, да се придвижва все по-далеч към дивия изток, към една ситуация без правила, без закон. И изпълнението на целите на хилядолетие за развитие не е просто един напредък на Китай, който трябва да признаем, но ние трябва също така да отчетем, че постигнат на тези цели се извършва на фона на липса на правова държава и надлежно управление. Освен това не трябва да забравяме за политиката на Китай в Централна Америка и в Африка. Те подкрепят режими, такива като в Судан, Конго и много други места. И така, разбира се, Китай винаги и с основание обвинява Европейския съюз в непоследователност и особено в договорености, свързани с тайните полети на ЦРУ. И разбира се, европейски, някои европейски страни носят отговорност за това. И искам да ви кажа следното на последния диалог е, Европейски съюз САЩ, който се проведе миналия месец в Мадрид. Представителят на САЩ спомена, че Китай че Чайна, е, че Китай, коя, който се оплаква от Вантанамо, извлече преки ползи. Например, Китай е изпращал експерти по разпити в Гвантанамо. И накрая. Искам да помоля комисията да отговори на въпросите на господин Метен за военните аспекти. Наистина трябва ако се е водил такъв диалог, за който говорил господин Метен, ние трябва да бъдем информирани за това. Затова трябва да се информира и под комисията по сигурност и отбрана. И аз смятам, че не само американците, но и нашият парламент изигра своята роля в това да не бъде отменено ембаргото. По време на френското председателство бяха поети ангажименти от френското председателство за това, но тези ангажименти не бяха изпълнени и по вина на парламента. Така че искам да чуя какви са условията за отмяна на ембаркото. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Гомес. Барбара Лобилер. Благодаря, че пак ми дадате думата. Съвсем кратък въпрос към комисията.